okay, everybody, could we start to settle down and, and... Бихте ли седнали, ако обичате, по местата си, за да започваме? Ако не ме чувате, мога и по-високо да крещя, да викам. Ако обичате, заемете местата си, за да започнем. Не смятам, че е възможно да започнем изслушването с е, всички тези камери пред е, нас. Ако обичате, е, членовете, депутатите, моля, вземете местата, защото закъсняваме вече 10-15 минути така че сигурно ще пресрочим е, е, програмата. Ще закъснеем с 10-15 минути, за да не лишим от възможност е, економическия комитет да задава въпроси. И така, приветствам с добре дошъл е, кандидат комисаря е, господин Алмуния. Той е добре познат на всички нас. Вероятно си спомняте, че Комисарите вече са представили е, писмени отговори на раздадения въпросник. Те са раздадени на всички езици. Критериите за оценка е, за комисарите ще бъдат е, преценени, ще отчитат общата му компетентност, ангажираност с европейските цели, лична независимост, познаване на съответния е, портфейл и способности за общуване, комуникационни способности. Ако обичате, е, запазете е, тишина. Е, процедурата ще бъде проведена по общия за всички комитети формат, т.е. комисаря ще направи едно изявление, не по-дълго от 10 минути. Това, този увод ще последва от въпроси от депутатите по един от всяка политическа група. След е, първия тур въпроси от е, економическия комитет ще бъдат зададени два въпроса от е, членове на транспортната комисия е, дадахме и второ място, за да могат да се възползват от е, уводните бележки, но и да не, стоят, да не чакат до края на е, изслушването. След това ще има следващия тур въпроси. Ще се върнем към въпросите от Комическия комитет. Да ви напомня, че ограничение за времето. Един, една минута за въпрос, е, две минути е, за отговор. Е, много е, множествени въпроси не са разрешени. Една минута се дава за реплика, за допълнителен въпрос по същата тема. Е, не би трябвало да се въвежда нова такава, защото комисария ще има само една минута да отговори. Не е честно да е, му се е, поставя нов въпрос, на който трябва да отговори в една минута. Е, и е, правото е, на несъгласие с отговора също е предвидено. Не говорите твърде бързо, ако обичате. Преди да дам думата на комисаря, няколко бележки от председателския пулт. Е, преди всичко, господин Алмуния, е, комитета, комисията ИКОН е благодарна за вашата готовност да, е, да работите в духа на прозрачност и откровено с комитета и за обсъждане на законодателни, предзаконодателни и незаконодателни документи в парламента. Ще сме и благодарни, ако го правите на съответно ранен етап, дори в форма на проект, за да можем да имаме да се възможност да се запознаем с съответните документи. Понякога има неща, които, с които вие сте запознати, но ние не, не, не знаем, така че бихме били признателни, ако вие се обещаете и се ангажирате да ни осведомявате редовно за това тримата комисари, които отговарят за финансови въпроси, конкуренция и економическо развитие, трябва да работят много в тясно са взаимодействие поради економическата криза. Економическата комисия е, отговаря за всички тези е, области и бихме искали да участваме в е, това е, така преплитане на тези политики и е, ще сме ви благодарни, ако наистина помогнете е, тази комисия да е, е, бъде включена в е, тази е, зона, на, междинна зона между отделните е, портфейли. Е, Системата е, е, на вземане на решение в, област, в е, главна дирекция конкуренция е много силно развита, и, но е трудно проследима и трудно видима на достатъчно ранен етап за депутатите. Всеки депутат, който би искал да се запознае, трябва наистина да потърси по-специален начин за това. Ние е, като депутати обаче би трябвало да изпълняваме ролите си на, на надзорници, да имаме поглед върху нещата и е, за това ще ви моля, когато стигнете до заключителните си на накрая, да е, отговорите и на е, тези въпроси, които поставих е, току-що пред вас. А сега имате думата, давам думата на е, кандидат е, комисаря. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа евродепутати, депутати, доколкото си спомням, през октомври 2004 година, т.е. преди близо 4 години, бях за първи път тук сред вас на едно изслушване, подобно на днешното. Още тогава ви изказах честа, която според мен представлява възможността да продължа още един мандат. Мандат, който бях започнал месеци по-рано. И така и днес искам да започна с тези встъпителни думи. Потвърждавам, препотвърждавам дори това, което казах тогава. Шестгодишната ми работа в комисията бе източник на голямо задоволство за мен, тъй като успях да работя за този европейски интеграционен процес, който се увенча с Лисабонския договор. Крайните цели на този европейски интеграционен процес е свързан с създаване на пространство на свобода и социална пазарна економика, която да задоволява дори най-високите и най-взискателните критерии. След предишния си мандат аз съм още по-убеден и уверен европеист – Смятам, че Европа трябва да заема своето място и да го защитава в този все по-глобализиращ се свят. Аз защитавам Европа, която отговаря на очакванията на своите 500 милиона граждани, които в момента изстрадват на собствен гръб последиците от кризата. В този период от 2004 година до днес винаги съм се опитвал да бъда последователен защитник и поддръжник на този идеал и с начина на неговото изпълнение. Много често съм бил тук сред вас за вашата комисия и кон и на пленарно заседание нашия диалог винаги е бил градивен и съзидателен. И в бъдеще ще поддържам същата линия на поведение, защото съм дълбоко убеден, че сътрудничеството между парламента и комисията е животрептуща необходимост за доброто функциониране на Европейския съюз поради кризата има много безработица, сред младите особено. Разбира се, обаче искам веднага да добавя, че именно благодарение на съществуването на Евросъюза и благодарение на правомощията, които имат евроинституциите, е по-лесно да се дават отговори на тези предизвикателства, на тази криза. Ето за това една координирана стратегия за излизане от кризата се явява могъщ лост, който да тласне напред европейския интеграционен процес и да го доближи до гражданите. Кризата ни налага нов модел на управление, но същевременно ни дава и възможност да укрепим външното измерение на европейските политики. Ето за това членовете на Еврокомисията, както и парламента и съвета, са натоварени с огромна отговорност през следващите години. Абсолютно осъзнавам това и е, се нагърбвам с нейното изпълнение. Определено съм оптимист, защото смятам, че Евросъюза има възможност да се справи успешно с тези предизвикателства. Благодарение на много фактори, и особено благодарение на влизането на, европейския, на новият Лизабонски договор. Аз като бъдещ комисар по въпросите на конкуренцията ще нося същата отговорност с каквато приключи предходния мандат, а, а именно борба срещу кризата и устойчив ръст, който да създава повече и по-стабилни работни места. Затова политиката по конкуренция, както и политиката по вътрешен пазар и еврозона, ще се развиват заедно и съвместно с цел да създадат конкурентно способна Европа. Фирмите, фирмите ще имат по-голяма възможност да се развиват вън от нашите граници, да инвестират и вън, и вътре и да създават работни места тук, вътре, на нашия вътрешен пазар, което ще го направи по-добре действащ, по-стабилен и функциониращ. Какво обаче е най-важното от гледна точка на гражданите? Гражданите са същевременно и потребители. За тях конкуренцията означава повече възможност за избор сред стоки и услуги с по-добро качество и по-ниска цена. И това сме, на това сме били свидетели многократно. Ето за това искам да знаете, че ще прилагам стриктно и строго европейските норми и правила и ще зачитам ще зачитам общият интерес на гражданите и прилагането на всички правни разпоредби. Ще защитавам безпристрастното прилагане на тези политики без влияние на лобистки организации, колкото и могъщи да са те. Ето за това смятам, че е на изключително, от изключителна и първо първостепенна е важност борбата срещу господстващото положение, картелите и монополите. Ще се работят за това, защото да няма злоупотреба с монопола, с сливанията и концентрациите. Това е начина по който всъщност ще борим още в самото му зараждане този процес на злоупотреба с доминиращо положение. Така ще стигнем всъщност до създаването на европейски фирми, които имат подходящ размер. Пазара трябва да бъде ясен и предсказуем. Това е от особена важност в борбата против тези нечестни трикове в областта на конкуренцията. Имам предвид Имам предвид вертикалните споразумения между производители и дистрибутори и по-специално в областта на електрониката и електронните услуги. Следващите месеци ще работим по въпроса за, на автомобилостроенето, застраховането и презастраховането и ще уточним точни и ясни правила, които да действат на първо място в тези сектори, а към, към края на тази година ще изработим регламента за освобождаване на тези хоризонтални споразумения. Парламентът и комисията започнаха вече работа по установяване на регламент, по който да се обещетяват потърпевшите от нелоялна конкуренция. Има вече предложение за колективно обещетение, което да изкорени веднъж за винаги някои неправомерни практики, които съществуват по други места в света. Така че ще се вслушам най-напред във вашите предложения и бележки, преди да изработя какъвто и да било начален текст, защото искам още от самото начало да работя съгласно с процедурата на съвместно взимане на решение. По въпроса за субсидирането и държавното подпомагане, поставя на първо място стои пак борбата срещу кризата. Съединените щати подкрепиха, дадоха едно силно рамо на своя на своето банково дело, достъпа до финанси и ресурси, за да запазят вътрешния си пазар от евентуални изкривявания на вътрешния пазар. Сега обаче е необходимо да дадем заден ход и отново да се върнем към реалното функциониране на реалната економика. Ще трябва да започнем стратегически да прилагаме механизъм на оттегляне, на намаляване на ритъма на тези отдавани до момента субсидии, без да подложим отново на риск финансовата система. Тази временна рамка за държавна помощ ще продължава, разбира се, да се прилага, тъй като нейната цел е да подпомогне на фирмите да имат достъп до финансиране. Еврокомисията трябва да реши в кой точно момент е необходимо и вече е време да се върнем към предшестващата кризата ситуация. Ако нещата не се променят, ако очакванията ни относно бъдещото развитие на економиката не се променят, то аз ви казвам, че този подходящ момент за край край на кризата официалното приключване, ако мога така да кажа, на кризата се очаква към края на тази година. Как да модернизираме процесите на контрол и одит на държавното субсидиране. През последните няколко години работихме по въпроса за изследователска работа, околна среда, създаване на работни места и други хоризонтални цели, които в момента са подложени на нов анализ, за да бъдат подобрени. Политиката по конкуренция ще има своето важно място в стратегията Европа 2020, тъй като ще изработи новите инструменти на новата устойчива и социално справедлива политика на растеж. Днешната економическа кризисна ситуация трябва да превърне в устойчива и динамична политика. Именно в този смисъл конкуренцията е особено важна, тъй като какво гарантира? Гарантира качествени, достъпни за всички стоки и услуги. Услуги, които гарантират качество на живота и жизнен стандарт на гражданите, а разбира се, подпомагат, подпомагат е, социалната и регионална интеграция това вече е краят на времето ми, така ли? И сега, след като ми зададете своите въпроси, ще ви разкажа какво се случва по нататък Благодаря, но трябва да бъдем извънредно пестеливи а, с времето, което отпускаме на тези, които се изказват. И сега преминаваме към членовете на Комисията по економическите и парични въпроси. Първо господин Козес от Европейската народна партия. Жан Пол. Господин кандидат комисар, позволете ми най-напред да ви кажа добре дошъл. Не бих могъл да кажа добре дошъл, защото вие достатъчно често сте не посещавали през последните пет години, но нека кажем тази ново съставена комисия вие ще ни, дадете, ни давате ясни, ангажирани въпроси по различните теми тъй като ви отговаряте като за конкуренцията, очевидно това е много важен елемент, но това не е цел сама по себе си. Конкуренцията е средство. В економически план а, конкуренцията и политиката на конкуренция трябва да служи а, на растежа и на конкурентоспособността на европейските а, предприятия а, и тя трябва да бъде в общият интерес и в интерес на потребителя. И за това искам да ви задам два конкретни въпроса. А, първо, въпросът за колективните е, жалби и за обещетенията е, и глобите при нарушаване на правилата на конкуренцията. Приемате ли парламентът да участва в решаването на тези въпроси? и ще приемете ли разпоредби, които взимат предвид нуждите на малките и средни предприятия? Благодаря. Благодаря много, господин Гозес. Споделям с вас гледащето, че политиката в областта на конкуренцията не е някаква цел сама за себе си. Тя е инструмент за постигане на нашите цели. По отношение на вашите два въпроса. За колективните жалби и за колективната правна защита, както казваме. А, трябва да видим какви са жертвите на неправилното функциониране на правилата на конкуренцията. Но не трябва да търсим а, а, трябва да търсим други инструменти, за да обещатим потребителя. Важни са две неща. Първо, да видим как по-добре да координираме различните процедури а, за а, колективните а, жалби, а, за да не създаваме а, а, несъответствия. А, второ, да избегнем а, а, това, което е известно като а, class action в други страни, в САЩ по-специално. Трябва да избегнем този подход. Това е нещо, което комисията и парламента се опитват да избегнат. Ще го направим и ние през следващите месеци. И трябва да кажа, че очаквам активното участие на парламента, както казах и в самото начало. Предпочитам процедурата за съвместно взимане на решение по такъв важен въпрос, като този, който ми задавате. Сега, въпроса за, обещ... въпроса за глобите. Това е елемент на превенция – за разобеждаване за онези, които не се придържат към правилата на конкуренцията. Трябва да бъде на необходимото ниво. Ако този инструмент не е достатъчно силен, няма да действа и няма да може да защитиме принципите на конкуренцията. Съгласно анализите, с които съм запознат, нивата а, на глобите, налагани от комисията от 2006 година насам, са на адекватно ниво, общо взето казано, Госпожо председател, подновявам въпроса, защото комисарът нямаше време да отговори на целия ми въпрос. Вие го прекъснахте, значи задавам го отново. Благодаря ви много, господин Гозес. Казах, че паричните санкции са на необходимото ниво. Те имат необходимото възпиращо въздействие. Истина е също така, че когато става дума за малките и средни предприятия или предприятия, които произвеждат само един артикул, само една стока, там въздействието на тези парични санкции е по-голямо, отколкото върху големи групи или онези, които имат а, широк спектър от а, производство. Това трябва да се вземе предвид. Мога да кажа обаче, че броят на наложените парични санкции след приемането на насоките от 2006 година. Повече от 50 такива са наложени от тогава. Насам, само 6, в 6 случая нивото на тези парични санкции достига 10% от оборота на предприятията, нещо, което е предвидено като таван за тези глоби в съответния регламент. Сега минаваме към групата на социалистите и демократите, господин Санчо Пезедо. Много благодаря, госпожо председател. Аз искам да поздравя с добре дошъл на кандидата. Много му пожелая за много години, честита нова година и може би честита петилетка, защото мисля, че изходът от това изслушване ще бъде положителен. Той няма нужда от представяне, защото през последните пет години бе тук много често и проявяваше дух на диалогичност и желание за съдействие с нашата комисия. Сега започва нов мандат в един кризисен момент, момент освен това, в който конкуренцията има едно глобално и многополюсно изражение. Аз съм съгласна с това, което казваше Делор, Жак Делор, а именно, това, че има конкуренция между държавите, има конкуренция между фирмите, но между гражданите има солидарност. Затова конкуренцията не трябва да бъде регулативен механизъм, а механизъм, който да създава блага в името на гражданите. Ето затова приветствам особено това гражданско измерение. И сега, по въпроса за конкуренцията и нейните стожери, въпросът ми е следния. Говорите за съвместното взимане на решения. Как ще гарантирате хоризонталният подход в работата си с другите комисари? Благодаря. Много благодаря, господин Санчес Преседо. Благодаря ви за встъпителните бележки. Разбира се, разбира се, отново искам да подчертая, така както всъщност вече казах в началото, че се стремя към диалогичност и съдействие, взаимно вслушване, взаимно изслушване между нас. Работил съм в този смисъл, ако мога, ще работя още по-добре. По въпроса за това, което цитирахте като думи на Жак Делор относно конкуренцията като солидарност, по въпроса за обещетенията по колективно нанесени щети, преди малко казах на господин Гозес, че има и обещетения по вина на фирми, които нарушават законите на конкуренцията, но има и други процедури, свързани с обещетения заради потребяване на токсични или дефектни продукти. Ето тук има какво да работим в областта на хоризонталното сътрудничество, за да има координация между националните, наказателни или граждански производства. Това първо и след това трябва да включим един нов елемент, който сега за първи път споменавам. Трябва да включим, значи, механизми, легали, законови механизми, които да изведат това управление на колективните е, рискове вън от юрисдикцията на съдилищата, за да могат да бъдат решавани вън от съдебната система. Това са моите големи приоритети. Благодаря. Тридесет секунди имате за допълнителен въпрос. Нямате допълнителен въпрос. В такъв случай преминаваме към госпожа Гулат от групата АЛДЕ. Добър ден, господин кандидат комисар. Вие сте добре познат на всички нас. И вие имате най-важният портфел в Европейската комисия. Имате широки правомощия, които позволяваха на вашия предшественик да се бори с картелите, да защитава правата на потребителите, да контролира големите чужестранни групировки. И въпреки това, в някои страни членки нещата не са такива, каквито не се иска. Отбелязвам, че вие говорихте за граждани потребители. Гражданин, разбира се, не е само потребител. А какво имате намерение да направите за балансиране на положението? Какво конкретно имате намерение да направите, за да може европейците да бъдат в хармония с политиката на конкуренция? Не, съм, не смятам, че европейските граждани се чувстват конфронтирани с политиката, от политиката на конкуренцията. Тъкмо напротив, те са изправени обаче срещу картели или предприятия, които искат да печелят за тяхна сметка. И, и очевидно отрицателно е отношението към публична помощ, която е, деформира е, законите на конкуренцията и която вреди. Те не искат да, да има привилегии за предприятия, които ще злоупотребяват с доминиращо си положение на пазара. те не искат прекомерна концентрация. но а, става, това не е всичко в, в областта на конкуренцията, разбира се. Какво трябва да се направи според мен? От една страна да прилагаме договора, да прилагаме нормите, които проистичат от него. И още от самото начало на нашата работа да прилагаме всички е, договорни положения, а за да бъдем един пример в световен план е, за политика в областта на конкуренцията. Но също така трябва и да разясняваме, да разясняваме на гражданите какви са предимствата на едно добро функциониране на пазара. Какви са предимствата на е, регулаторен механизъм, който позволява наличието на публични услуги, които пазарът не може да осигури. И трябва да разясняваме също така на европейските граждани какви са предимствата на определени економически дейности, които не са насочени към общия интерес, а само, не само в интерес на онзи, който предоставя услугите. Мисля, че разясняването на политиката в областта на конкуренцията е нещо много важно – това е съществена част от цялата политика в областта на конкуренцията. Господин комисар, а, а, има хора, които са гласували за, за европейският договор и такива като мен, които са гласували. Не. Бих искал да ви уверя, че има още ужасно много работа, която трябва да се свърши, за да не виждат хората в държавната помощ начин да се спасят техните работни места и да видят, че това, а да видят, че това е инвестиция за бъдещето. Не трябва публичните средства да бъдат използвани за друго, освен за инвестиция в бъдещето. Защото е, има много хора, които не мислят макроекономическо. Те гледат доста тясно на нещата. Разбира се, не може да обясниме предимства, да разясниме пред, предимствата на една политика в на конкуренцията, само като обясняваме различните членове на договора. Затова и казах, трябва да аргументираме, да привеждаме доводи в подкрепа на това, което кажем. Полагаме много усилия, за да обясним защо е необходима, например, бюджетната дисциплина. И не, не са малко онези, които се слушват в това, което казваме. Последните мнения, които четох във френската преса, съгласно тях, повечето от френски граждани се тревожат от нивото на държавния дълг. Ако направим една анкета или ако проведем диалог с гражданите ако им обясним какви са предимствата от доброто функциониране на пазара, каква са предимствата от една твърда борба срещу картелите, срещу злоупотребата с доминантна позиция, срещу това, което деформира а, конкуренцията, очевидно трябва да плати. Кой ще плати? Да За Това не може да отречем. Трябва да запазим публичните услуги, трябва да запазим а, а, онези рамки, които позволяват на пазарната економика да функционира. Извинявам се, че е, всъщност е, е, трябва да прекача едно, един интересен портфел сега. Зелените, Ламперц. Благодаря, господин комисар. От името на Зелените оценяваме качеството на диалога, който вие водите с парламента. Благодарен съм за това, че вие ни уверявате, че ще продължите да водите такъв диалог с нас. Ще задам един въпрос, който е малко труден и който до сега е пренебрегван във връзка с конкуренцията. Ще говоря за фискалната, данъчната конкуренция. Не само, че това е една форма на конкуренция, която може да бъде нелоялна, но също така може да създаде деформиране, да деформира пазара. Когато една страна членка а, приеме законни положения, а, които я правят а, данъчно убежище и по този начин привлича чужестранни предприятия, такава страна неизбежно а, допринася за деформиране на пазара. Какво е мнението ви а, по отношение на този проблем и какво възнамерявате да направите за неговото преодоляване? Благодаря, господин Ламбер. Най-напред, моята позиция, пък и позицията на предишната комисия, беше да се борим срещу данъчните обежища. И мисля, че през последните две години излезахме с много сериозни инициативи от страна на Европейския съюз, от страна на Комисията за борба е, срещу онези юрисдикции, които отказват да сътрудничат с нас. И знаете, че вече има резултати. Знаете, че имаше доста много разногласия е, относно предоставянето на, на данъчни, данъчна информация. Трябва да продължим по този път. Не е лесно, но трябва да продължим какво ще направим в законодателно отношение по отношение на данъците и конкуренцията. Във всяка страна членка не може да се а, е, приемат а, е, закони, които а, е, дават а, избирателно предимство чрез а, данъчната политика. А, защото а, а, съгласно юриспруденцията, а, държавите са суверенни при определяне на нивото на, на данъците, било ДДС, било други данъци. Може би вие, а, а може би и аз бихме искали нещата да бъдат малко по-различни, да сътрудничим по по-друг начин. Но много добре разбирате, че аз като комисар трябва да зачитам договора. Договорът беше много ясен, много изчерпателен, но както вие казвате, мисля, че ако Европейският съюз иска да защитава интересите на гражданите, той трябва да се върне към тази, е, тези правни прецеденти и съществуващата юриспруденция, да видим кое е в полза на предприятията, кое е в полза на, на услугите, кое ги им помага, кое им вреди. трябва да се вгледаме в това, което ни казва юриспруденцията. Ние не пишем съдебните решения, но в, в реакцията на немалко страни членки по време на тази криза личи различна позиция по отношение на данъчната политика, различна от това, кое, на което станахме свидетели през 80-те години, пък и по-късно. Мисля, че ще станем свидетели на промяна. Просто трябва да изчакаме да видим. Благодаря. Сега минаваме към следващия въпрос. Приветствам ви от името на нашата група. Благодаря ви за приноса ви към сегашния закон. Ще се спра върху държавната е, помощ и времените мерки за интервенция. Много държави смятат, че е необходимо да е, осигурява финансова подкрепа за е, непрекъснато страдащи финансови институции. В резултат на това решихме да, се, да има намеса за, с, с такива е, мерки. Е, бихте ли ми е, казали какво мислите за този вид е, интервенция и каква е позицията по ваши, е, е, е вашата позиция по отделни държави членки е, от гледна точка на, на справедливост и обективност? Е, и е, как е, ще сте сигурни, че в е, е, в зависимост от е, размера и срока на инвестициите е, да има последователност? И накрая, каква роля виждате за бъдещите бизнес модели за компаниите, които са били обект на такива мерки за интервенция? Благодаря много. Както знаете, комисията прие четири документа, насоки, съобщения, свързани с начина по който трябва да решаваме проблема с държавната е, помощ за финансовия сектор след и по време на кризата. Едната е общи насоки е, за е, отношението към банковия сектор, е, втората за рекапитализацията, е, е, третата за активите и третата мисля, че за гаранциите, четвъртата. Е, всички тези мерки са обсъждани не само в комисията, но и в парламента и съм е, сигурен, че вие е, сте наясно, че редицата дискусии, които сме, дискусии, които сме превеждали преди с, в рамките на ЕКОФИН с държавите членки и така нататък, знаете какво е говорено, т.е. имаме насоки за такова индивидуален подход. Имаме два вида решения, които се предприемат. Първо, да се е, позволи или да не се, да се разреши или да не се разреши е, схеми, мерки, е, одобрение национално нещо в много държави членки за подкрепа на, на банковите им системи или финансовия сектор и ние се опитваме да е, използваме тези хоризонтални насоки, за да, е, да гарантирате равноправно третиране на е, държавите или на банковите сектори в държави, в които имат различен подход. Е, първо, банките, които бяха е, спасени 2007 е, година, бяха направени първите спасителни операции. Банките тогава получиха по една или друга причина държавна помощ в отделните държави членки. Сега мислим е, какво е, да последва, как да е, продължим тези програми, като решаваме за всеки отделен случай по-отделно. В някои случаи решаваме да продължим националните схеми, тъй като ситуацията все още съдържа риск за финансовата стабилност на съответната държава. В други случаи анализираме планове за, мислим за планове за преструктуриране, като разглеждаме отново отделните, състоянието на отделните банки. Мисля, че това е правилният подход ще продължим да работим така, защото наистина много решения ще трябва да взимаме в близките месеци и година. Също време, но помежду си и с Екофин, е, а и с парламента, ние мислим за следното. Кога, кога да бъде Оратора бе прекъснат. Е, желаете ли е, да, има, е, да продължите въпроса си? Да, в предишната си функция имахте, знаехте кои финансови институции в държавите са повод за тревога. Но по отношение на конкуренцията, бихте ли казали колко още дейности и стъпки ще се предприемат? Това, което мен ме занимава най-много и на предишния ми пост, пък и сега, и в следващия, е първо да избягвам моралния риск, т.е. да не, да не насърчаваме лошото, е, лошата, е, лошите практики при получаване държавна помощ и второ да е, настоявам за преструктуриране, за да се гарантират равноправни условия за всички, така че бизнес моделите и дългосрочните стратегии на тези институции е, са е, жизнеспособни, че те е, ще доведат отново до печалби за реалната економика, защото всъщност това е мерило за ефективността на финансовия сектор. И второ, да не се третират по-зле добрите отличниците, а те имат основания да поискат от комисията да не позволява позволява на тези, които не са оцелели в предишни времена, да се намират, да се окажат в по-добро положение, е, отколкото ние, нас, които се спустите. И е, това за нас е един много труден въпрос. Правим всичко по силите и, но да вземем Европейската централна банка. Централна банка, спомня се на последната дискусия на Екофин, моят предшественик Нели Круз каза, моля, бъдете разумни, защото финансовата стабилност е застрашена. Так, нещата са сложни, както виждате, но ще успеем успеем. Благодаря. Сега да минем към е, е благодаря, госпожо председател. Е, господин Алмуния, имам въпрос е, на тема банки. В, е, аз съм от една страна, в която частните банки са един доста е, сериозен сектор, е, спестовни каси, е, провинциални банки и така нататък. През последните години е, е, се установи, че е, такива е, е, е суми и помощи, които се отпуснаха от Европейската комисия, се оказаха изкривяващи конкуренцията. Е, е, и смятам, е, е, между прочим, е, спестовна каса в Германия е една разумна система. Аз искам да ви попитам каква е вашата позиция към тези системи, към обществените нечастните банки и какво ще приемете като комисар? Да, я съм от страна, където има много спестовни каси. Има и друг един сектор, на така наречените кооперативни банки. Аз лично съм бил, винаги бил и ще продължавам да бъда защитник на становището, че банките не са добри или лоши в зависимост от юридическата си форма, а по начина си на работа по начина си на даване на заеми, условията при които от, отпускат пари, не навлизат в прекалено плаващи пясъци и това е именно основата на моята политика. Така и ще бъде в новото ми амплуа на комисаря по конкуренцията. Благодаря. Ja, э, nur meine Rückfrage nochmal dazu. Die Stärke dieser Banken war natürlich bis. Да, банките, тези е, държавни банки, е, э, обществени банки е, имаха, е, можеха да вършат своята политика е, като малки, в полза на малки и средни предприятия, поне в Германия, но в последните години много от големите банки вече не, откра... не откриват сметки за малки и средни предприятия, Тоест, е, е, това говори за една промяна в цялата структура. Затова и въпросът ми, ако правилно тълкувам въпросът ми, въпро, отговора ви, в е, е, формата, в която съществуват тези е, банки в, у нас сега, обществени, как ще ги третираме и в бъдеще? Това, което ще бъде част от моята отговорност е поддържането, гарантирането на конкуренцията и на нейните норми. Аз също, като колегата Бърние, смятам, че трябва да се законодателства в областта на финансите на национално и европейско равнище на ниво местни и европейски надзорни органи. Има много добри примери на управление по време на кризата, които показват ясно, че това не зависи от юридическата форма на банката, защото има много зле управлявани спестовни каси и много добре управлявани кооперативни банки или обратното. Важното е как се управляват средствата, паричните потоци няма значение дали става дума за инвестиционни банки, за търговски банки, за кооперативни банки и за застрахователни или презастрахователни дружества, за спестовни каси или пък за собственици на футболни отбори. Никой не може да каже, че благодарение на юридическата форма на даденото банково дружество е била преодоляна кризата. Преодоляла се е кризата заради добро управление на финансите и добър надзор. Благодаря. <clears throat> А сега думата на господин Блум. Съжалявам, че въпросът ми може би се отнася главно до Великобритания, до Англия. Един въпрос, който стана публично достояние и мисля, че трябва да бъде изяснен. Член ли сте на марксистското крило на Социалистическата работска партия в Испания? През 86 до 91 година били ли сте е, член на правителството, което беше против независимостта на балтийските страни. И били ли сте в коалиция с Комунистическата партия? Аз бях член на Испанското правителство. То бе съставено, управлявано от 1974 година на сетне от Испанската социалистическа работническа партия. И ако говорите вие с канцлера Кол, ще видите, че в учебниците по история винаги се признава подкрепата още от самото начало на демократизационните процеси и на обединението на Германия, както и демократичните процеси на много от централно и източноевропейски държави, благодарение на които те сега са членове на Евросъюза. Моята партия и аз сме подкрепяли винаги разширенията. Що се отнася сега до въпроса за евентуални коалиции и е, сговор между политически партии, нашите най-основни фундаментални ценности на европейски демократи е защитата на липсата на насилие, зачитане на човешки права и свобода свобода. Няма значение какви идеи се изповядват в тази рамка. Подкрепяме с всички, всички, защото са легитимни. Няма значение харесват ли ни или не. Имат право на съществуване. Благодаря. Uh, Допълнителен въпрос има ли? Не. Отговора беше перфектен. Благодаря. Сега господин Мартин от независимите. Благодаря, господин комисар. Вие наистина сте професионалист и при новото ви назначение ще кажете дали от гледна точка на Европейския парламент ще има възможност да се е, избират е, отделни, ще покажете, че се избира отделен комисар, а не както преди в демократична война колективно. Е, сега Лисабонният договор от Лисабон влиза в сила, има различни тенденции и от съвета, от страна на съвета и от комисията, различни процедурни трикове, с които да се опитват да държат на страни Европейския парламент. Виждате ли такава опасност и ако да, какво смятате да направите да попречите да, така изолирането и, и, и, и и маргинализирането на Европейския парламент по-нататък? de la presente comisión y de la futura comisión he podido apreciar ningún tipo de eh, reticencia, ni muchísimo menos eh, operaciones o tácticas para reducir o limitar el ámbito de la codecisión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 Например, бихте ли подкрепили парламентаристи да участват и, в, и да имат право на думата в заседания, в работни групи и в съвета, да присъстват и да участват в работа на работни групи и в съвета. Ако ме питат за връзките между парламента и комисията, ще ви кажа, че да, имаме намерение да усъвременим рамковото си споразумение, парламент и комисия и нещата ще изглеждат по-добре, ще бъдат по-добре разписани и по-добре ще регулират нашите взаимоотношения. В предходния период те бяха от институционна гледна точка много добри и бих искал да ви предложа да се обърнете към съвета, тъй като аз самия нямам правомощия в отношенията между съвета и парламента. Благодаря. Okay, thank you very much. Um, we now are going to take... Благодаря. Сега ще чуем въпроси от е, Комитета е, по транспортни въпроси защото има транспортен елемент в този портфел, така че господин Маринеско, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Ще мина на румънски. От 1 януари 2010 е, международният пътнически транспорт е, бе либерализиран, е, товарният транспорт вече е либерализиран. Все още обаче има компании и за пътници, и за товари, които се държат, със собственост от държавите членки и се възползват от държавна помощ по една или друга форма. Същевременно е много важна услуга това за гражданите на ЕС. Как виждате бъдещето на е, този въпрос? Как виждате бъдещето това положение от гледна точка на вашия портфел, от вашия ресор на конкуренция и държавна помощ? Благодаря много. Както вероятно знаете, да, знаете, че има различни отговорности от страна на различните комисари. Президента Барозо ми възложи на мене анализ на държавните помощи на транспорта, защото това до момента беше в правомощията на колегата по транспорт. В този вид държавно подпомагане често има случаи, които ни водят до необходимостта да анализираме държавната помощ на общите услуги с общ економически характер. Това е особено важно и трябва да наложим ясни критерии, ясни правни норми. 14 член обаче на новият договор е специално посветен на обществения транспорт, както и член 116. Там има нови правни основи, които следва да бъдат проучени заедно с парламента, за да видим как може да се въведе в практика това, което, това, което президента Барозо нарече в своите насоки, представени тук в парламента, като една лесна за използване транспортна рамка. Ясно е, че няма ясна граница между обществените услуги, което принадлежи по економически критерии на областта на, кон, на конкуренцията, но знаем вече, че това не е невъзможно, тъй като, например, железниците подлежат на приватизация от януари тази година. Благодаря ви.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 трябва да е гарантирана свободна конкуренция, но все пак има монополи в обществения транспорт. Например, в, е, около Париж, е, там е, е монопола на компанията е, е гарантирана от Френската конституция. Как виждате е, промяна. Е, възможни ли са такива монополи, ако е, е, и би ли трябвало да прилагаме принципа на реципрочност, операторите да се, правата на операторите са гарантирани от, които са гарантирани от законодателството, да бъдат изключени от обществени търгове и обществените доставки в други държави членки днес? Да. Въпросът за дефиницията, за определянето това какво значи обща економическа услуга. Различията между държавите членки са много големи, така че трябва нещата да се определят и да се разрешават много внимателно, случай по случай, лека по лека и да се вижда къде трябва по-задълбочен подход, къде може да се приложи общата дефиниция. Почитам да не ви отговоря сега в момента, а да си запиша, че вас ви интересува това по-специално и ще ви отговоря. Ще ви отговоря. Предполагам, че това не е последния път който разговарям по този въпрос. Не смятам, че е хубаво един бъдещ комисар по конкуренцията да импровизира отговор, без да е проучил предварително как стоят нещата. Разбира се, и правните служби имат своето място и своето право на глас. Благодаря. Благодаря. А сега от а, името на СЕАР, госпожа Ван благодаря, Като заместник-председател на Комисията по транспорта имам а, а, следният въпрос. А, ком, нашата комисия иска да знае как вие ще сътрудничите с генерална дирекция Трен, т.е. това е генерална дирекция по въпросите на транспорта, за специфичните въпроси, които се отнасят до транспорта. И по-конкретно, Бих искал да знам какви правила ще бъдат прилагани или може би има някакви нови правила, които съществуват от 2009 година на, на сега, до сега, насам по отношение на държавната помощ, по-специално за пристанищата. Да, разбира се. Аз не твърдя в никакъв случай, че това е лесно и просто да се прехвърля отговорността по управлението на държавното подпомагане на транспорта от едно портфолио в комисията към друго. Далеч съм от тази мисъл, но службата, която анализира тези държавни помощи, е именно генерална дирекция Трен или Тран от транспорт. И сега тази генерална дирекция се прехвърля към мен от транспорт към конкуренция, с други думи. Това не означава в никакъв случай, че няма да си сътрудничим. В никакъв случай комисаря по конкуренцията и по транспорта ще работят ръка за ръка и ще търсят едно възможно най-съвършено и интензивно сътрудничество защото в нашите сектори има държавна помощ, която вече всъщност е обект на анализ от различни служби. По въпроса за насоките относно пристанищата. Вече се работи. Ще продължава да се работи и в близките месеци очакваме да публикува резултатите си в моето портфолио този път, без обаче да прекратяваме досегашното си сътрудничество с комисаря по транспорта. Благодаря. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Kunt u concreet aangeven Kunt u concreet aangeven wanneer u komt met die voorstellen voor staatssteun aan havens? Is dat... Ще ли ми кажете по-конкретно кога ще направите това предложение? Дали тази пролет, дали ще бъде преди лятната вакансия? Комисията по транспорта разглежда конкуренцията между различните видове транспорт ще вземете ли предвид различните, различните такси, които се налагат на различните видове транспорт? Не, не, не мога да ви дам точна дата, за съжаление, за това кога точно ще излезем с резултата, точно защото точно в момента работим по него. И освен това зависи от прехвърлянето, от смяната на шапката от Генерална дирекция транспорт към конкуренция. И това всъщност зависи от началната дата на новата комисия. Новата комисия зависи всъщност от вас, не е толкова от нас. По въпроса за данъците, данъците, освен ако не решим да, дискрими, да, да подложим на дискриминация някои сектори или някои фирми, а не смятам, че някой от вас иска подобно нещо, Продължавам да смятам, че това е въпрос на транспортна политика, свързана с данъчна политика. И ви припомням, господа евродепутати, че данъчната политика е, ако не невъзможно, то поне крайно трудно да бъде решена на европейско равнище, така че по въпроса за ДДС-то на керосена, най-вероятно всички ще си спомните как се хванахме за гушите на последния Министерски съвет. Благодаря. Uh, um, благодаря. Благодаря на представителите на Комисията по транспорта. И сега се връщаме към представителите на Комисията по економическите и парични въпроси, господин Гарсия Магало. Много благодаря, както каза вече господин Алмуния в неговото изложение. Кризата Кризата направи, породи необходимостта от въвеждане на мерки, някои от които много скъпо струващи, за да изтеглят отново на повърхността давещите се финансови институции. И сега вече трябва да тръгнем по обратния път, да наливаме парите на други места. Така, как предлага той, тези тези финансови институции, които са се възползвали от държавно субсидиране в края на театралния спектакъл, който се разиграва около нас, да не се откажат в по-добро конкурентно състояние и не решат отново да се държат така страховито, както се държаха и причиниха кризата, защото изведнъж ще се почувстват сигурни, че каквото и да им се случи, се някой ще им хвърли спасителен пояс. Много ви благодаря, господин Гарсия Маргайо. Отговаря Хокин Алмуния. Да, само нещо да уточня. Не всички държавни помощи към банковия, към финансовия сектор по-специално са били насочени към банковите институции пред фалит или в фалит. По-скоро бе за да ги спасят от фалит или за създаване на прекомерен риск относно тяхната платежоспособност. Финансовата система е свързана с економическата система. Това не е тайна за никого. Смятам, разбира се, както всички вас, че трябва да се върнем колкото се може по-рано към така наречения level playing field, към равните условия и правила на играта за всички нас, тези, които са получили подпомагане в ам, плановете за възстановяване, сега трябва да бъдат подложени на оттегляне на тази инвестиционна река, за да може да нормализират работата си в средносрочен или дори краткосрочен план. Помощта бе насочена като на, по принцип към съвместно финансиране на, тези, на тази тежест, която бяха принудени да носят банковите дружества. Друго нещо, към което се стремим е да избегнем моралното безхаберие, ако ми позволите, моралната липса на отговорност, за да бъдат отново изложени потребителите и гражданите на риска от подобно немарливо и нехайно отношение от страна на банките. Това ще бъде една, един от нашите приоритети. Ще надзираваме по-отблизо, ще контролираме, ще аудитираме по-отблизо. Това вече вие го знаете. Тоест, надзорниците трябва да бъдат вече не само предпазливи, а хиперпредпазливи, за да налагат корективи на тези финансови аудитори и тук е мястото и на служителите от моя портфейл, от конкуренцията. Те са в състояние да предотвратят повторение на сценария. Благодаря ви, казва господин Гарсия Маргайо. Приемам вашето, вашето пояснение за това, че не са били в фалит, а име се е подпомогнало да, да избегнат фалита. Вчера имахме тук среща с управителя на Италианската банка, който каза, че изглежда в рискове да се подновят старите практики, които доведоха до финансовата криза. Така че ви питам не само по въпроса за предпазните клапи, за надзорните органи, а и изобщо за държавната помощ. Трябва ли тя да се дава на общо основание на банките, независимо от това какво е било тяхното поведение в миналото. Нека да поясним, че ще се подпомагат не само не всички девици, а само предпазливите девици. Господин Алмуния, аз от девици много не разбирам, предполагам, че ще приемете това мое, тази моя липса на качества, но искам да подчертая, че тук говорим за временни мерки. Колко ще бъдат времени, как ще се проточат в времето, това никой не го знае. Много е деликатно положението. Днес е лесно човек да каже след Хикс или игрек дена това ще се приключи. Но ако след този Хикс или игрек срок нещата не се случат така, а тръгнат по най-лошия, а не по най-добрия сценарий, тогава какво бихме направили? Честно казано, още нещата не са се уталожили. Не сме в състояние да даваме предсказания. Съществуват още рискове в областта на финансите. Би било безотговорно от наша страна да заявим, кризата ще се свърши след 5 дена, след 10 дена, но пак ви казвам, нещата са времени и всички времени неща се имат край, както и моето време. Съжалявам, Съжалявам, ако ви объркахме. А, а, секретарят малко се умори а, и за това а, не звънна звънеца. Сега даваме думата на господин Балц от НП. Благодаря. Аз искам да благодаря за неговите обяснения на господин Алмуния и за, а, да го поздравя за а, поста. Два въпрога имам. А, е, за по-нататъчното развитие на законодателството, свързано с конкуренцията, член 118 е, е, и правото на съвместно вземане решение и в бъдеще с Европейския парламент. Как е, ще се отрази вземането на това политическо решение на конкуренцията и второ е, борба с кар... Е, срещу картелите явно е, трябва да има ясни, видими критерии от моя гледна точка трябва да... Обаче нямаме основа, здрава основа за борба с картелите в сегашна система е, когато става дума за разпределение на, на, на съответните разпоредби, не сме сигурни, че е, мерките ще стигнат до съответния е, адресат е, поради необвързаността е, на, на отделните законодателства. Какви предложения имате законодателни в това отношение? Sobre el artículo 101. По въпроса за член 101, преди беше 81, сега е 101, виждате, значи, че съм си научил урока и преномерирането във ваша чест. И така, има няколко нормативи, свързани с вертикалната процедура за изключване по вертикален признак на една или друга категория. По този въпрос се консултирахме с вас. Разбира се, консултацията може да продължи и да се задълбочи. Ако не се бъркам, преди май месец трябва да приключим с ревизията. Има две изключения по секторна, по браншова категория, автомобилостроенето за страх... и застрахователната дейност, между март и май трябва да приключим. Консултацията с парламента се проведе, а пък сега по въпроса за хоризонталното измерение, тук срока е края на годината. Много мнения, много бележки се изложиха, но продължавам да съм открит към нови идеи или към нов обмен на мисли до последния момент, до последния момент, до момента, в който вече трябва да излезем с конкретно решение. А сега по втория, по втория въпрос, това, което в испанският превод, който слушам аз, ми бе преведено като свидетел на обвинението. По въпроса за картелите има, има възможност да се предпази тези, които свидетелстват изотвътре за противозаконните действия на картелите. Съществува такава система за защита на свидетели и всички подкрепяме тази, този механизъм. Това, което ще ви кажа, доколкото познавам материята, доколкото познавам материята и възможностите, възможностите да дадеш вътрешна привилегирована информация, за да запазиш собственото си статукво, дава много добри резултати. Благодаря. Е Кратък допълнителен въпрос. Е, а какви са, а е, вие споменахте и колективните искове, каква трябва да е законодателната база на това, защото трябва да се, опред, е, трябва да се определи, е, да определят съответните компетентности и би трябвало това да влезе в компетентностите на, на комисаря, който вие. Има няколко начина. Има няколко начина, по които може да се действа в, е, при подаването на колективен иск за обещетение. Един от начините е да се да се задоволяват исканията на малки фирми или на частни потребители, които са пострадали от злоупотреба с доминиращо, с господстващо положение на монопол или на картел. И тук, в този конкретен случай, има възможност да се разшири приложението на нашите законови нормативи в областта на конкуренцията да се разширят, значи, с други наказателни мерки и с частно прилагане на тези, които са потърпевши и които се обръщат към съда. Значи, има, казвам, възможност това да се изведе от съдебното дирене и да протича по друга гражданска процедура. Това се прилага на, към частни потребители, но и към някои малки фирми. Благодаря ви. Thank you. Um, now we move on uh, for also the EPP, Mrs. Jury. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Uh, господин uh, кандидат комисар, uh, при политиката в областта на конкуренцията независимостта е извънредно важна. Това е един въпрос, който беше много широко обсъждан в Унгария. След парламентарните избори на закрито заседание социалистическият министр-председател призна, че по време на кампанията са лъгали за всичко. И в резултат на политически натиск господин Хомуджа и неговите колеги ни дадаха възможност да завършим програмата за конвергенция на 1 септември. Въпросът ми е следният. Получавали ли сте подобни, е, обадили ли ви са, са по този въпрос от Будапешта? Действали ли сте в подкрепа на социалистите под политически натиск, като сте им дали допълнително 6 месеца, или ако не е така, а, а, значи вашето име е било използвано, с него е било злоупотребено. Помогнете ни. Много ви благодаря. Много благодаря. Един комисар по конкуренцията има право, разбира се, да има своите собствени политически идеи, да принадлежи към политическа партия. Вие си имате вашите политически възгледи, моите са различни от вашите, различни от предшественика ми в поста и най-вероятно ще бъдат различни от този, който ще дойде след мен. Но това не пречи това не пречи на моята работа като комисар. Ще се забележи в общото поведение на комисията и нейната работа по прилагане на договорите. 2006 година за това време ме питате. Аз като когато започнах работа като комисар, започнах 2004 година и няколко месеца след началото на моята работа се разшири Евросъюза. Така че много често съм ходил в Унгария, защото за съжаление държавният дефицит на Унгария е бил много над прословутите 3%, така че често ни се налагаше да провеждаме заседания, събрания и прочие и да притискаме унгарската страна. Но в Унгария, в Португалия, в Испания, в много държави, където съм бил по въпроси свързани с бюджетната дисциплина и с пакта за стабилност и за растеж, нещата не винаги са били лесни. Но, слава Богу, през последните години управниците и гражданското общество в Унгария работят много добре. И аз съм изключително удовлетворен от факта, че в края на моя мандат като комисар по економическите и парични въпроси Унгария успява да се справи, работи добре. И това, разбира се, ще се отрази на економическото бъдеще на Унгария и на е, благоденствието на унгарското общество. Много повече, отколкото ако продължаваха в предишния дух. Благодаря. Е, Благодаря за вашият отговор. Съгласна съм с вас, е, че политическата независимост е много важно нещо. Разбира се, вие може да принадлежите към една или друга политическа а, партия, но в в Унгария беше, стана ясно, че социалистическото правителство предостави фалшиви а, сведения. Бяха дадени допълнителни 6 месеца на това правителство, за да публикува данните и а, това промени резултатът от изборите дефицитът беше 9%, а не 4,6%, както твърдяха по време на кампанията. Социалистите обаче спечелиха изборите. И трябва да се отбележи, че в последните няколко седмици не разгласяването на статистика беше провъзгласено за незаконна практика от съда. Така че ако не сте действали под политически натиск, защо социалистическото правителство получи повече време, за да може да изложи данните. Защо им беше дадено 6 месеца от, от, отсрочка? Аз не съм специалист по унгарска политика, както може да предположите, но искам да ви кажа, че е повече от нормално в условията на предизборна битка да се случват такива неща, да се пращат е, данни от едно или друго естество съгласно съгласно контекста на държавата. Ние винаги в съвета и в комисията знаем, че в предизборни времена нещата са малко по-различни, затова точно тогава внимаваме повече и искаме допълнителна информация. Така че, ако ми, ако се обърнете към мене не точно сега, че съм малко отзет, но след известно време, ако се свържете с мен, мога да ви дам по години, по години, по години економическата разбивка. И ще видите как стоят нещата не само в предизборни времена. Благодаря. Благодаря и последният въпрос от този кръг. Той ще бъде от представител на НП. Не е включен микрофонът на онзи, който задава въпроса. Аз се включих. Благодаря много. Благодаря ви, че по време в писмени ви отговор вие подчертавате, че предприемете действия срещу фирма или правителство, които нарушават е, конкур... правата за конкуренция, на конкуренция. По време на вашия, не, нейния мандат, вашата предшественичка комисара Крос е, е, наложи най-големите е, е, в историята на тези, е, на, на тези действия е, глоби. Как гледате на този е, случай и как бихте подействали вие, ако е, е, имаме предвид и е, евентуално натиск от страна на вашето правителство? Испанското правителство е наясно с, е, с, с е, с е, това какъв натиск могат да окажат на комисаря с име Алмуния. Питайте ги тях. Колкото телефоника, наистина комисията определи една доста солидна глоба. Не си спомням в момента дали телефоника подаде жалба до Европейския съд, но трябва да ви кажа, че трябва да следим, да проследим дали е, нарушение на конкуренцията, е, които са в основа на тази глоба, е, е, са още факт и е, тогава би трябвало всички компании, е, особено тези, които нарушават, е, които са е, е, тежат на държави, които са представляват държавни монополи, се съобразяват с тези конкурентни правила. Благодаря много. Само нещо ще повторя е, част от въпроса си. Как бихте подействали вие в този случай? Е, дали е правилно постъпи вашата предшественичка, като наложи такава е, солидна глоба? Много труден въпрос. Аз не съм бил тогава в, нейните, в нейната позиция. Аз бях член на колегиума и като такъв се присъединих, подкрепих решението, без да имам каквито и да е съмнения за неговата правота. Благодаря сега е, социалисти и демократи и е, Сали Макарти, вице-президент на групата. Благодаря. Е, наистина, компании бяха спасени е, с 5,5 милиарда долара, на стойност 5 милиарда долара, повече отколкото БВП на Германия. И е, да не говорим за бонусите от печалби, които зад гърба на тази държавна е, подкрепа бяха направени. И е, Искам да се върна отно и да ви попитам какви конкретни мерки ще предприемете като комисар за конкуренцията във вашето е, качество, така че е, отново да не трябва държавите да плащат сметката на безразсъдни банкери. И вие конкретно в колегиума ще, подреди, ще подкрепите ли предложение, което е свързано с е, е, данък върху транзакциите или някакви банкови такси, такси така че банките да поемат поемат, е, да платят сметката за безразсъдното си поведение. Защото е, съм е, наистина възможността и способността на банките да плащат бонуси е провал на политиката на конкуренция и да сме, какво ще ни гарантира, че няма да се използват субсидии, за да се изплаща грешки на частната политика. Комисията на Барозо в началото на своя мандат е, прие една препоръка е, по отношение схемите за заплащане за банкови служители. Няколко години по-късно, след началото на кризата, ако си спомням, само една държава членка се съобрази с, това, с тази препоръка. Но в началото на кризата, поради процикличния ефект е, и е, високите нива на риск, е, поети от някои банки и финансови институции, насърчени от е, схемите на заплащане, Именно този въпрос, е, поради това този, този въпрос е, бе разгледан не само в една скамна препоръка на комисията, но и в е, препоръки за финансова стабилност и в някои модификации на пруденциалните правила, които ние приехме и които все още обсъждаме. Дори Г20 на най-високо равнище на ръководно обсъди и взе ясна позиция по въпроса. Колкото до комисария за конкуренция и неговите отговорности, наистина, когато обсъждаме, анализираме и вземаме решение по планове за преструктуриране на тези банки, които са получили държавни помощи, ние ще е, се вгледаме много внимателно за това какви е, как, как се е, разходват е, обществените пари. И няма да приемем е, банки, които са спасени или подкрепени от държавата в този период, е, няма да приемем те да харжат безразумно държавните средства и е, ли, като по, си завишават дивидендите, бонусите и заплащането Колкото до другия ви въпрос е, за данък е, финансова транзакция или подобни инициативи, аз е, по, през последните месеци няколко пъти казвам публично, според мен това е много добра идея. Зная, че е трудно за прилагане, на практика, но е, идеята е чудесна, заслужава нашето внимание и дискусии е, в Европейски съюз, пък и в глобален план. Още един въпрос по финансовите услуги. Е, Готови ли сте да предприемете следателски действия, както, например, е, Министерство на правосъдието в САЩ в момента, за да се сигурни, че никакви картели не действат в стратегически важни финансови сектори, които е, причиняват е, основни системни рискове, както се случва сега в САЩ, неща, които се контролират и доминират от крупни инвестиционни банки? Четах е, за някои инициативи, които е, се предприемат в САЩ. Тук в Европа и в комисията не сме получили подобни, получавали подобни жалби, но много внимателно анализираме ставащото в, е, на финансовите пазари, в е, всички тези много технически, много конкретни дейности на финансовия пазар. Е, още повече, че ние научихме много по време на кризата, така че ако сега получим някаква жалба или някакъв сигнал, ще е, отворим съответното досие. Но, както казах, до сега не сме получили оплакване от потребителите. Благодаря господин Петела, пак от социалисти и демократите. Благодаря. Господин комисар, ние сме, познаваме вашата биография, репутацията ви се потвърждава от нещото изслушване. И а, интересуваме въпросът от банкирането на дребно, където се увреждат интересите на потребителите. Как мислите да противостоите на това явление? Да, със собствени сили, със собствени средства или чрез а, информация, която постъпва отвън, в смисъл такъв, видим, когато разберем, че има нужда от нашето действие, независимо как сме научили, ще действаме. Не знам обаче за какво питате точно. Дали нещо ново и конкретно имате предвид по което трябва да работим ние като комисия и аз като комисар по конкуренцията или нещо, което те първа ще се случва. Не ви разбрах точно. Благодаря. Диференти, ора, c'è годише Питам по-конкретно за различни начини на събиране на определени такси. Съществува кодекс на поведение но тези такси са различни. Очевидно конкуренцията е много важна нещо, но трябва тя да върви ръка за ръка с системата на санкциите. Съгласен ли сте, господин кандидат комисар, че трябва да обсъдим и административни, възможност за административни санкции, не само финансови? Да, в някои държави системата е по-солидна и по-ефикасна, отколкото в други. Така че ние обичайно насочваме действията си към тези, които обичайно слагат прът в колилата на конкуренцията. Това са обикновено тръстовете, картелите, монополите и понякога дори самата държава. Вече ви споменах, че съществува възможност за колективно обещетение за нанесени вреди. Ще продължим да работим по този въпрос. По въпроса за нечестната, нелоялната конкуренция и това, че тя понякога се наказва по друг начин, а не чрез глоби, означава, е част всъщност от бъдещата ни работа. За момента не е в нашото поле на действие. В някои държави съществува възможността за друг вид наказания, различни от глобите. По информацията, с която аз разполагам, в по-голямата част от държавите, където има такава възможност, ако не се бъркам, има 9 държави от 27-те, те са по-скоро теоретически съществуващи възможности за альтернативни наказания и само в една единствена държава се прилагат на практика. Значи, концептуално погледнато аз съм за, но прагматично погледнато нещата не са еднозначни. Нека да се придържаме към, модел, който е потвърдено действащ. Благодаря. Мисля, че комисарът чувства как погледа ми се впива в гърба му, когато да твърли времето. Сега пак от групата на социалистите и демократите, господин Симо. Както казахте, господин комисар, в уводните си думи, е, член 14 от Лисабонския договор е едно правно основание за правна рамка за услуги от общи интерес. Е, президента Барозо в своята политическа линия говори за е, едни е, референтни рамки за е, такива услуги. Е, е целта е ясна. Е, добри, е, достъпни е, об, услуги за всички. Е, отговор, е, който искаме следния. Как е, ще се гарантира добро качество на тези публични услуги? Как ще излежат е, от ваша гледна точка? Какво съдържание ще имат? И как според вас, каква ще е графиката, какъв ще, какъв, какви ще са сроковете за прилагането на, на една такава практика? Да, съгласен съм, напълно съм съгласен. Вече го споменах всъщност в отговор на някой от другите въпроси. Това е много важно за нас явление. Комисията работи по него, парламента също. В договора има нова правна основа, специално по този случай. Така че анализът вече трябва да върви надолу, в смисъл такъв към конкретни реални предложения. Как си представям аз процеса на взимане на решение? На първо място, може би вече знаете и надявам се скоро да го подложим на дебат. Прилаг... Изготвяме, значи, един асесмент, една оценка за това как действат държавните помощи към общите услуги с общ економически интерес. За момента бяхме забавили малко ритъма на работа по повод влизането на Лисабонския договор, но от 2010 на сетне ще работим. Има много агли, от които бихме могли да тълкуваме постановленията на новия договор. Нещата не са еднозначни. Има много въпроси, които следва да бъдат преведени, да бъдат материализирани от политическа идея към прагматично създаване на услуга с економически интерес. И не на последно място, разбира се, нещата са много различни в различните ни държави членки. Самото понятие за неекономическа държавна услуга или услуга с економически този път интерес от една е различно, различава се от една държава в друга. 14 член на договора се цитира най- често, но и 116 член е по-малко свързан към правната основа на тези общи услуги с економически интереси. На тях ще се основаваме в изработването на предложения за да определим регулаторната марка, в която трябва да работим. И това именно бе упоменато още от президента, от председателя Барозо в неговите насоки. Този момент на първоначално определение на услугата с общ економически характер е свързана с нашето разбиране за общество, не само за управление от страна на комисията. Благодаря. Eh, Допълнителен въпрос Напоследък решенията на комисията се повлияват от отделните решения на Европейския съд. Как ще продължи това? Как може да си представите? да се стигне до, до е, някаква разпоредба на най-низко общо равнище, да, която да гарантира съответното качество. Да, да, съгласен съм. Аз съм го казвал, колегите са го казвали тук при изслушванията. Председателя Барозо също го каза. Значи всички сме съгласни с това, че е необходимо да занижим общия знаменател, за да стигнем общо разбиране и обща дефиниция. Но до каква степен? До каква степен трябва да занижаваме общият знаменател? в търсене на това единение. Съществува вече определение, дефиниция в различни области в раз... на това какво е обществена услуга с економически интерес. Това е много политически щекотлив въпрос. Деликатен. Деликатен, но не поради това маловажен. Но на първо място е нелесен. От една страна търсим хоризонтална обща рамка, след това търсим минимално ниско ниво на прилагане на тази рамка. С друга да ми виждате, че има много неща, с които се съобразяваме. Благодаря ви. Благодаря. Минаваме сега на въпроси от Алди. Алди, нали, първо на госпожа Интвелд. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Приветствам вашето отношение към Европейския парламент. Готови сте да сътрудничи с нас. Но трябва също да работите и с страните членки. И с тях сътрудничеството може да не е така лесно, както с Европейският парламент. По време на економическа криза, политиката на областта на конкуренцията е подложена на натиск от протекционистски тенденции, Страните се опитват да помогнат на своята промишленост с големи държавни помощи. И някои, включително и колеги тук, се опитват да представят конкуренцията като усмирителна риза за политиката на страните членки. Как ще работите с страните членки? Как ще преодолеете, преодолеете тяхното нежелание а, да се откажат от своята помощ за своите предприятия? за преодоляване на кризата? Как ще се борите с незаконните държавни помощи? И накрая нещо, което беше споменато от моя колега Гулар. Как ще помогнете на насърчите страните членки да престанат да обвиняват Брюксел за всичко и да разберат, че добрата политика в посъл на конкуренцията е много важна за защита на потребителите. Е, надявам се, че вашия доклад ще съдържа част от отговорите на вашите въпроси. Той ще ни помогне да намерим доводите, чрез които да убедим нашите граждани, защо конкуренцията е толкова важна за вътрешният пазар, за създаване на условия за устойчив растеж, за конкурентоспособна економика и за да помогнем на предприятията и търговските дружества. Когато разботим с общественото мнение и разговаряме за тези въпроси. От една страна, комисията, разбира се, преди всичко отговорна за провеждане на политиката в областта на конкуренцията. Тя трябва да, се, да има еднакво отношение към всички гражданите трябва да имат доверие в комисията. Да имат доверие в нейната безпристрастност и твърдост, но също времено необходимо е да разясняваме, необходимо е да убеждаваме, необходимо е да даваме примери, а чудесни примери в Европа имаме как либерализацията и конкуренцията носят плодове за гражданите. Вижте телекомите, вижте а, нискотарифните а, самолетни авиолинии. На национално равнище Примерно въпросите с, с ценообразуването на храните. Също така, значи имаме чудесни примери. От една страна безпристрастно и твърдо прилагане на политиката, второ разясняване политически аргументи и диалог с европейските граждани. Мисля, че това е най-добрата формула. Колкото до възстановя... економическото възстановяване, Доколкото знам, процента на държавните помощи, които са възстановени, е значително увеличен през миналата година в сравнение с миналото десетилетие. Тогава ставаше дума за около 25% от държавната помощ, а сега 90% от подобни незаконни помощи са възстановени. Знам, че има още 90 нерешени случая, но очаквам да увеличим още повече този процент и над 90%. Сега един последващ въпрос имате право, нямате такъв. Такъв минаваме, в случай минаваме към въпроса на господин Хаглунд. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Искам да ви попитам за документа 2020. Една е, от ключовите приоритети в бъдещата стратегия е създаването на по-конкурентоспособна Европа. Как смятате, че политиката в областта на конкуренцията може да подпомогне за успехът на тази стратегия? И как може това да помогне за кон... повисяване на конкурентоспособността на Европейския съюз в международен план? Благодаря стратегията 2020, значи стратегията за 2020 година, е нещо, което ще бъде обсъждано от Европейският съвет на едното му заседание с председателя на Европейския съвет и с председателя на комисията. Може би и председателят на парламента ще бъде поканен на това заседание на Европейския съвет. След това новата комисия ще трябва незабавно да изготви предложение, което да бъде обсъдено на заседанието на съвета през март. Каква е ролята на политиката в областта на конкуренцията за създаване на по-високо конкурентоспособен на е, устойчива економика? Ролята е много важна, защото ако нашите пазари не функционират както трябва, никога няма да бъдем конкурентоспособни. Нито във вътрешен план, нито в отношенията ни с нашите търговски партньори по света. Без адекватно използване на публичните средства за насърчаване на едни или други сектори, малките и средни предприятия, зелените инициативи, е, образованието, информацията и така нататък. Без всичко това, няма да можем да използваме всички възможности на обществените ресурси, които ни предоставят данокоплаците. И за а, това е предвидено в стратегията на Европейския съюз 2020. Но това не е всичко. В момента се водят а, разговори и в моята страна, знам и в други страни членки, дали а, тази стратегия трябва да бъде задължителна или незадължителна. А, но а, нашата политика в посъдна конкуренцията има едно предимство, тя е задължителна. А, един допълнителен въпрос. А, във връзка с а, дискусията, която току-що приключи по отношение на финансовата криза, вие смятате ли, че в бъдеще ще, има, ще бъде необходимо да се създадат по-ефикасни рамки за управление на кризите в бъдеще. И как се вписва това в политиката в областта на конкуренцията и в вашите бъдещи стратегически решения. Това се отнася и за управлението на кризите и по-специално за нашия вътрешен пазар. Имаме 40 или 45 трансгранични финансови институции, които са ядрото на нашата финансова система. И именно тук управлението на кризите е особено важно. Иначе ще се сблъскваме отново с същите проблеми, пред които сме били изправени в миналото. Но връзката на управлението на кризите и политиката в на конкуренцията не е пряка. Ако управлението на кризите е по-добро, ние ще имаме по-малко работа по спасяването на загазили финансови институции. Но няма пряка връзка, според мен. Не виждам такава. Но има пряка връзка между управлението на кризите и нивото на ресурсите, с които разполагаме. Защото без средства, европейски средства, би било трудно да решим проблемите, които нееднократно сме обсъждали в Екофин. Ако искаме да решим проблемите на една трансгранична институция и сега такава ни предстои и ще имаме много трудни разговори през уикенда по този въпрос. А сега въпрос на господин Канфин. Благодаря, господин Алмуни, или вече е добър вечер. Вие бяхте комисар през 2004 година, преди началото на кризата. Трябваше да вземете определени економически решения, а днес трябва по някакъв начин да възстановим доверието и към вас, и към вашия портфейл. Кризата промени ли вашите възгледи? Взимали ли сте решения между 2004 и 2008 година, за които сега съжалявате? Правили ли сте неща, които не би трябвало да направите? Като си направите разносметка, мислите ли, че нещо е трябвало да бъде свършено по по-друг начин? Това се отнася до това как ще действа в бъдеще Европейската комисия, разбира се. Като политик, не съм свикнал да говоря публично за недостатъците си. Обикновено започвам с успехите. Но начина по който реагираха Европейския съюз и Европейската комисия е добър пример за това как трябва да се реагира. И Централната европейска банка и правителствата реагираха адекватно на кризата. Аз лично а, мисля, че когато през 2005 година започнахме оценка на а, растежа, това беше по времето още на комисията Проди, последната година на комисията Проди, мисля, че това беше нещо много положително, за да създадем гъвкава бюджетна дисциплина, каквато не беше необходима през гъвкав бюджетно дисциплина, каквато не беше необходима през двете последни години на кризата. Това беше положителното. По-малко положително беше, разбира се, че когато преразглеждахме стратегонската стратегия през 2005 година, не направихме тази стратегия достатъчно силна по отношение на надзора на изпълнението на нашите главни цели и стратегии. Е, ще в един момент е, европейската економика ще е, започне отново да расте. Между 2000 и 2050 година беше натварена една група от експерти, отлични експерти, но те не можаха да убедят държавните ръководители през 2005 година, за да се приеме един по-задължителен инструмент за прилагане на тази стратегия. И мисля, че не трябва да повтаряме тази грешка. Между кризите, които познаваме, имаме и кризата с измененията в климата и околната среда като комисар, който отговаря за конкуренцията, как ще впишете а, тези въпроси в, в, в вашия портфел? Ще интегрирате ли проблемите а, на околната среда в, вашата дейност? Те вече са включени, те са сградени там. Но когато правиме секторният преглед на енергетиката, която моята предшественичка Нели Клус направи, въпросите на околната среда бяха включени в третия пакет енергетика. А също това се отнасяше за държавните помощ в областта на околната среда. Защото сега съзнанието, че е необходимо да се борим с промените в климата, е много по-силно. По този начин ние ще можем да усъвършенстваме инструментите, които използваме, така че всички политики, които целят, насърчаване на растежа, взимат това предвид. Това се отнася и за политиката в областта на конкуренцията. Това се отнася и до регулацията на економиката, регулирането на економиката, която също трябва да отчита всичко това. Било Направено е вече доста и ще продължим а, по същия път. Thank you very much. And the next question from Sven Giegel. Благодаря много. благодаря, радва се отново да ви видим тук, господин Албуния. Албуния, Имам въпрос относно конкуренцията в данъчното е, област, е, регулиране на държавната пом... държавните помощи. По отношение на това има редица държави членки, които е, косвено се възползват от такава помощ и по този начин изкривяват конкуренцията. Питам ви дали е, дали ще използвате и какви инструменти ще използвате в борбата с е, тази държавна помощ, която изкривява конкуренцията и е, ще, за да може да, да се предотврати едностранно облагодетелстване от това. Да, аз вече отговорих на вашия колега Ламберт от вашата политическа група. Има възможности за действие, има и ограничения. Аз не мога да надхвърля ограниченията на договора. Договора постановява, че има определен тип данъчни налози. Някои от тях не бива да бъдат даже пипвани. Но във всичко останало, което е възможно и в резултат на което може да се избегне данъчно облагодателстване, което в крайна сметка се отразява на стабилното опазване на околната среда или на ползването на альтернативни и възобновими енергоисточници. Във всичко това значи, аз смятам, че може да се върви напред и така и ще правим. Благодаря. Impression... Съжалявам, оставам с впечатлението, че се получава разминаване, е, е, недоразумение. Вашите предшественици е, използваха отделни случаи, когато използваха антидържавно законодателство, за да ограничат е, не, е, не, нелоялната данъчна конкуренция. Ограниченията са е, във ваши ръце. Вие можете да го направите или не. И искам от вас да да, да е, се спете по-подробно върху заградателното пространство, с което разполагате и да се ангажирате напълно с това дали ще използвате това, което, разбира се, и договора позволява, за да ограничите такова изкривяване на конкуренцията и на пазара. Така че а, е, законодателство е, против държавната помощ може да се използва, за да се ограничи нелоялната данъчна конкуренция а, в е, а именно под формата на, на субсидии към компаниите, към тяхната данъчна основа. Да, напълно сме съгласни. В е, моя матер... на моя матерен език аз е, казах, е, ви казах, че съм готов да действам. Е, в рамките на договора, доколкото ми позволява договора. И вие във второто си, втората част на въпроса си, е, всъщност казвате същото. Вие повтаряте това, което казах аз. Благодаря. Сега да минем към ECR, е, господин Еврейската консервативни реформисти, господин Фокс. Благодаря много. В сегашната ви е, качество, господин Албония, вие е, ще имате е, удоволствието, привилегията да работите с редица нови държави членки. За съжаление, е, някои от тях са в е, сериозна криза. Някои от тези държави същевременно са обаче по-конкурентни, отколкото много западни държави и средата в тези държави за регулиране на конкуренцията е по-добра, отколкото в някои от нашите държави. И когато говорите за е, връз, липса на пряка връзка между управление на кризите и конкурентна политика, се питам или се питах дали не бихме могли да научим доста от е, опита и практиката на тези държави, които нямаха е, фискалните средства, данъчните средства за изкривяване на конкуренцията, просто защото не можеха да да прилагат е, е, схемите на паричните потоци. Това не е само поради фискалната криза, а и защото някои правителства са по- е, на, така настроени, е, по-предразположени към конкуренция, отколкото западните. В много от източните страни не сме чули въобще да се говори за национални е, шампиони, е, които е, или любимци, които да бъдат е, е обекти, да получат държавна е, помощ е, и така да иска, се изкриви е, конкуренцията. Въпросът ми е какво може да се научи, какъв урок може да се научи от тези държави, урок урок, който да ви е полезен е, и приложим в новото ви качество. Благодаря много. Наистина много научих е, е, в тези пет години и половина за отношението към економическите въпроси, приоритети, определяне на фискална данъчна политика или други економически политики в централно и европейските държави, новите държави членки от тази част на Европа. Моят анализ може да се раздели, подраздели на два периода, преди и след кризата. Преди кризата наистина беше впечатляващо. Спомням си с моя приемник в економически парични въпроси, Оли Рен, ние излезахме с съобщение за разширяването и бяхме направили изключително положителен анализ е, е, динамизма, е, стимулите за реформи в тези държави, нивото на БВП. и така нататък, способността за интеграция в европейските економики, модернизация на институциите на тези държави, пазарите им, отраслите, промишлени и така нататък. По време на двете години от кризата оценката ни, за съжаление, се промени. Защо? Защото част от отчасти растежа в тези държави, на различните им нива съответно, но една обща тенденция за всички централно и европейски държави съществува т.е. част от растежа е, зависеше от преките е, външни инвестиции, които изчезаха по време на кризата. Част от външното финансиране идваше от, е, е от връщане на плащания от, стране, от емигранти към е, техните страни. Е, износа спадна и е, всъщност е, жизнеспособността на модела на растеж на някои тези държави е, спадна и е, това излезе на е, преден план. Е, Начинът по който държавите се справиха и управляваха това положение преди кризата беше важно, за да видим как те ще се справят по време на е, кризата. Имаме много добри примери от тези държави. Имаме случаи с е, много, много голяма динамика. Е, много кратък отговор, защото е, кратък въпрос. Въпросът по-скоро дали това има някакво отношение към новото ви качество. Е, това беше по-скоро същината на въпроса ми. Като комисар по конкуренцията аз не правя разлика между държавите. Аз, е, моята задача е да прилагам конкурентните правила, законодателството, съответните забрани по договора е, равноправно е, по отношение на една или друга държава. Не мога да правя разлика, да си задавам въпроса откъде, коя е държавата, за да бъда съответно по-благосклонен или по-суров трябва да бъда, е, отношението ми да е еднакво към всички. Знаете, че богатите държави имат повече е, е, капацитет да, да използват държавна помощ, да, да поемат такава помощ. Там има и по-големи компании, които могат да бъдат из, да се изкушат да злоупотребят с доминираща позиция но законоприлагането трябва да е еднакво за всички държави членки. Благодаря, господин Фокс. Благодаря, госпожо председател. Господин Алмуня, искам да ви запитам е, за глобите, които, които комисията налага на различни компании за антиконкурентни практики и какво се прави с набраните средства? Смятате ли, че тези пари трябва да се върнат на държавите членки? И ако е така, как ще се разпределят? Например, как ще се разпределят, за да се компенсират държавите членки, които са засегнати по-зле е, от е, някои антиконкурентни практики, отколкото други? Или просто ще ги върнете е, на глава, е, прората на глава от население или в зависимост от бюджет и така нататък? Или ако не се върнат обърнат към държавите членки и бихте ли казали как ще се ползват тези средства? Отговор е много простичък. Тези пари отиват в е, бюджета на Европейския съюз. Значи, е, когато това са средства на Европейския съюз, така или иначе. В е, края на годината е, ако има излишък, е, този е, излишък би трябвало да се върне на държавите членки в същата пропорция, с, същия процент, с който те допринасят към бюджета. Но наистина това е. Но отиват в европейския бюджет. Но ако, например, дадена антиконкурентна практика засяга Испания, не смятате ли, по-силно отколкото други, не смятате ли, че Испания трябва да бъде компенсирана чрез е, постъпленията от тази е, глоби е, в по-голяма степен, отколкото другите? Доколкото сега разбирам, системата е адекват, достатъчна за компенсиране на държавите, които са особено засегнати от такива практики. Или не. Да, Испания, Великобритания или Полша, която и да е страна, не могат не могат да поискат за себе си тези пари. Тези пари принадлежат към европейския бюджет. Разбира се, те могат да питат, както и вие в парламента, какво е разпределението и как се изразходят тези средства. И съм сигурен, че в, следващите, е, е, в следващия бюджет приоритетите е, ще бъдат по-добре отразени в европейския бюджет. А сега господин Клют за ГОЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам е, въпрос на, е, от името на колегата ми е, Хендъл, който е болен, така че задавам неговия въпрос. Господин Алмуния, в писмените си отговори вие казвате, че през декември 2008 година ще започна са прияти съответни мерки е, това е за преместване на фирмата Дел в Полша е, и е, са използвани средства за преместване на централата на една фирма в друга. В нови законодателен период се е, предвижда е, данък за прехвърляне, преместване на компании, това е основен проблем, е, особено за сусманските райони, например Опел в Германия в Бохум. За... Това е един сериозен проблем за аутсорсинг и преместване на предприятия в Европа. Су прегунта по първата част на вашия въпрос за временния характер на подпомагането на нефинансовата економика, това, което бе въведено като практика в края на 2008 година, това по принцип е с временен характер, предвидено е до края на тази година, 2010. Както вече ви казах обаче, това е срок, който следва да бъде препотвърден или променен съгласно економическите обстоятелства. Става дума за изключителна рамка за в условията на една изключителна криза. Не става дума за криза с процикличен характер, а за една по-особена такава, чието последствия все още продължаваме да търпим. Ако нещата продължават да не се оправят до края на 2010 година, ще мислим за нов механизъм. И сега по конкретния случай на Дел, без да съм специалист по въпроса, мога да твърдя, че няма механична връзка между това, което комисията взе като решение за дел в Ирландия и за дел в Полша. Става дума за два вида инвестиции, различни една от друга. В ирландския случай бе използван, бе използван фонда за приспособяване към глобализацията. В полския случай това бе прилагане на държавна помощ за случай, който няма пряка връзка с затварянето на фабриката Майка в Ирландия. С други думи, виждаме, че това са два помощни механизма, които са несъвместими един с друг. Благодаря. Накратко още е, допълнителен въпрос. Проблема е, че работодателите е, всъщност получават е, от една и съща каса парите си е, и с това те не създават допълнителни работни места. Става дума само за преместване на, на, на предприятия и наистина се получават конкуренция в тарифните нива между Полша и Ирландия как ще се свържи това с въпроса за данъчното облагане? Такъв вид конкуренция, е, как ще се сложи край на такъв вид конкуренция? Защото много работодатели е, е, почват да се питат каква е ползата ни от Европейския съюз, ако използваме, ако получаваме такъв натиск от там за конкуренция. Да, ясно ми е, ясни са ми вашите аргументи, но това, което пък аз имам да аргументирам, е, че конкретният случай не подлежи на този вид разсъждение. В единия случай има затваряне на фабрика, а в другия случай имаме инвестиция в завод със същото име в друга държава, защото иначе полските работници биха възнегодували. Защо изведнъж ми казвате, че според европейските норми нямам право на тази помощ, когато според моите национални норми имам? Няма връзка, значи, между затварянето на е, между лок-аут е, с техническия термин да го наречем на един завод в а, Ирландия. Няма връзка между това и инвестициите, държавното подпомагане, което е абсолютно правомерно в а, Полша. Полша знаем, че е една от държавите, където брутния национален доход е един от най-низките, така че няма защо да не позволяваме държавно подпомагане. Благодаря. Uh, FD, um... И благодаря сега на Андресен за... Аз, моят въпрос е същия, както прежде говорившия. Ще се върна към това положение. В бъдеще господин Алмуня, ще одобрявате ли държавна помощ в случаи, където знаете, че последиците от тази дейност ще изискват общността помощ? А ви повтарям същото, което казах на преждеговорившия. Няма връзка между двете събития. А ако имаше връзка, пак нямаше да разреша държавно подпомагане което да е свързано с затваряне на фабрика, която вече струва пари на европейския бюджет. Но пак ви повтарям, не е този случай. Да, но това е свързано с загубата на трудова заедост. Когато вземете решение за отпускане на даден вид помощ, не може да си затваряте очите пред другия вид обстоятелства, свързани с безработицата. Не може просто да твърдите, че няма връзка. Естествено и е, че има връзка и при това тя е очевидна. Ако има държавно подпомагане за отваряне на завод на едно определено място, то това означава, че на друго място, където се затваря фабрика, ще бъдат загубени работни места. Така че не може просто да се затваряте очите. Когато оценявате необходимостта или адекватността на отпускане на държавна субсидия някъде, не бива да, бъде, да губите от поглед другия факт, а именно, че фондът трябва да се използва и за тези, които губят работните си места. Да, ясно ми е, казва господин Алмуния, но тук не става е, дума за просто сборуване. Отварянето на една фабрика означава създаване на нови богатства, на нови работни места. Не е задължително инвестицията на едно място да означава дезинвестиция или ам, изтегляне, изтичане на средства от друго място. Ако нещата бяха толкова прости, щяха да се практикува така още от първобитни времена. Пак ви повтарям, не инвестицията в Полша не означава зачеркване на инвестицията в Ирландия. Аз не съм аз не се занимавам с социалните въпроси или с трудовата заетост, но мога да ви твърдя, като бъдеш комисар, евентуален бъдеш комисар по конкуренцията, че няма връзка. Благодаря. Сега преминаваме към последният кръг въпроси от името на НП, госпожа Хюбнер. Благодаря, госпожа председател. А, господин комисар, от всичко, което казахте до сега, от вашият оптимизъм и от вашия професионализъм е напълно ясно, че вие наследявате поста на комисар, при положение, че Европа е натоварена с един голям товар от държавни помощи за институции, за които вие говорихте. Това се отнася не само за финансовите институции, но също така и за реалната економика, за предприятията. Бихте ли ни казали нещо по-конкретно? Как възнамерявате да се справите с този проблем? По-специално за, що се отнася до предприятията, които са в реалната економика. А, какво мислите за законността на решенията, взети по време на кризата неодавна от страните членки? И във вашата стратегия за изход от положението, в което се оказва държавна помощ, какво възнамерявате да направите, за да може комисията и страните членки да намерят равновесие между изискванията на пакта за стабилност и е, е, растеж от една страна и от друга страна изискванията към държавната помощ. Като същевременно си цените, разбира се, стават колкото може по-конкурентоспособни. Много ви благодаря, госпожо депутат. Estate Aid. Е, говорите за огромна държавна помощ. Ако цифрите, с които разполагам, са верни, като отчетем държавната помощ, държавните помощи отпуснати по време на кризата и разрешени в рамките на временните мерки по време на кризата, нормалната в кавички държавна помощ е 0,5% от брутния вътрешен продукт, т.е. много по-малко, отколкото беше преди 10 години. Само кризата увеличи тази цифра и аз съм напълно съгласен с вас как ще излезем от това временно положение, когато кризата постепенно се оттегли. Кога и как ще направим това? при положение на данъчната политика, паричните стимули, изваредните мерки по време на кризата, моята позиция е следната. Трябва сега да обсъждаме стратегията си за изход от това време на положение. Какво трябва да направим, за да можем да излезем от тези извънредни и временни мерки. Но трябва да бъдем много внимателни – защото все още не сме видяли краят на кризата. ние а, сме в по-добро положение, отколкото миналата година, не сме в състояние на свободно падане. Някои страни членки вече минаха в положително салдо, имат растеж. Както знаете, не всички страни а, стигнаха до отрицателен растеж. Но трябва да бъдем много внимателни. Ако нещата вървят добре, Съгласно нашите последни предвиждания, временните мерки за нефинансовият е, сектор ще приключат в края на 2010 година, а временните мерки специално за финансовите институции още не сме решили за тях и в ЕКОФИ не сме решили до кога ще траят тези временни мерки. Но миналата, преди края на миналата година се смята, че още е рано да вземем подобно решение. Когато изчезнат сегашните временни мерки, ще трябва да задълбочим начинът по който процедираме. Необходим е по-задълбочен економически анализ на държавната помощ, и да видим какви са ползите и какви са разходите. Имате ли допълнителен въпрос? Само едно изречение ще кажа. Разбира се, 0,5% от БВП е много ниско. Въпросът е, че тази е, помощ е неравномерно разпределена. Но това е по-скоро забележка, отколкото въпрос. Напълно съм съгласен с вас, е, госпожа но при това неравномерно разпределение на тези 0,5% от БВП, всички страни, малки, големи, нови и стари членове, трябва да се съобразяват с изискванията за държавната помощ. Благодаря. Благодаря, че изпазихте времето. А сега госпожа Дарти. Много благодаря, госпожо. Много благодаря, госпожо председател. Сега е вече време да сменим подхода, аз мисля, към конкуренцията. И имам два въпроса. Единият е по-важен, другия е по-маловажен, ако мога така да се изразя. Първият е свързан с регламента по автомобилостроенето от миналия месец май, който заплашва предприемаческия дух. Защото освен това, фирмите нямат възможност да продават активи на свободно избрани от тях акционери. Тоест, смятам, че е абсолютно спешно да пристъпим веднага към преглед на тази на този регламент, тъй като говорим за около 500 малки и средни предприятия с съответните им работници. По въпроса сега за въглеродния данък въпреки и изказванията на вашия колега и въпреки копенхагския дух, не смятате ли, че този въглероден данък трябва да бъде въведен не само в Европа, а и отвън, защото Европа трябва да защитава собственици предприятия от евентуална нелоялна компетенция от трети държави. Критериите, екологичните критерии са вече критерии на конкуренцията. Благодаря ви. Много благодаря, каза комисар Алмуния. По въпроса за законодателството в автомобилния бранш, вие знаете, че това бе обект на широки консултации с участието на парламента и на комисията. След това комисията ще излезе със съответния документ. Тя всъщност вече излезе с начално предложение, но изчаква края на консултацията в края на месец май или по-скоро преди месец май тази година. Как стоят нещата? как действа сегашната ни регулаторна рамка. Има, разбира се, изключения е, по категории, изключения от общо действащия режим, свързани с ремонтните работи, е, ремонтните работи и, и частите, резервните части. Това са двете изключения. След това предлагаме още едно ново изключение – свързано с работата на дистрибуторите. Опитът, опитът, който направихме да да лансираме да лансираме това действие не се увенча с голям успех, защото стана ясно, че в сектора, в бранша на дистрибуторите на един и същи автомобил, на една и съща марка, има много голяма конкуренция. Ясно ми е, че съществува риска, за който вие споменахте, но Процесът е открит, водят се дебати и консултации, които целят да откроят по-ясно проблемите и евентуалните им решения. Сега, по въпроса за въглеродния данък, аз не съм в никакъв случай специалист по, по въпроса, но смятам, че е близък до това, което ме запита вече господин Ламберт. Въпроса за външния въглероден данък смятам, че е въпрос, който не бива да се обсъжда в момента. Нека да изчакаме края на копенхагските преговори но става ясно, че с протекционистични мерки и механизми ще понасяме загуби по всички фронтове, не само екологичните, а търговските и економически фронтове ще се окажат засегнати. Благодаря. Много крат е, допълнителен въпрос. А по този последният въпрос. Ясно ми е вашето становище, но как да обясним на европейските граждани, че, че ние тук подкрепяме фирмите повече, отколкото потребителите. Оказва се, че в другите трети държави нещата стоят обратно. Не е не е само един економически въпрос този. Той е по-скоро свързан с просветната работа, като трябва да вършим сред нашите европейски граждани, за да им обясним защо изведнъж не уважаваме економическите и екологичните мерки. Да, благодаря ви. Не виждам пряката връзка. Може би не съм се изразил добре. Казвам, че в Европа трябва да се работи и наистина се работи за постигането на глобално споразумение по въпросите на климата. И това споразумение ще разречи въпросите, които вие повдигате. Ще можем да растем, ще можем да растем и да сме конкурентни спрямо третите държавите, трети държави, които в момента са на върха или в апогея на своя економически ръст. Но това не е единствената хипотеза. Има и друга хипотеза, свързана с търсенето на споразумение. Видяхме колко е трудно, видяхме в Холпенхаген колко е трудно да намерим такова споразумение. И стана ясно, че ако Европа не се превърне в лидер на търсенето на това споразумение, то просто споразумение няма да има. Това не е само в наш интерес интерес. Това е част от нашата отговорност пред климатичното изменение. Благодаря. Uh, uh, господин Каза. Сега, господин Каза, ще ви върна към държавната помощ, ако нямате нещо против. Както вече казахте, по време на економическа и финансова криза, има тенденция за деформиране на конкуренцията, като държавите помагат на своите е, фирми. Въпросът ми е следният. Доволен ли сте от ефективността на съществуващата политика? Вие лично. И има ли нещо, което бихте направили по-различно, ако трябваше сега да решавате? Спомням си, когато обсъждахме влизането на Словакия в еврозоната, за което аз бях докладчик – ставаше дума преди това и за Малта, тогава вие говорихте за деформиране на единния пазар. Все още ли вярвате в това? Все още вярвам, да. Държавната помощ. Но държавната помощ може да бъде и добра, и лоша. Трябва да използваме публичните средства, за да коригираме някои провали на пазара или за да осигурим услуги, които нормалните пазарни механизми не могат да осигурят. Или които се предлагат, но са разпределени крайно несправедливо. Е, така че трябва да се коригира това разпределение. От политически аспект може да разговаряме какви са нивата, какви са ограниченията, кое е по-ефективно по отношение на държавната помощ. Но факт, фактът, че трябва да се използват а, а, публични средства за добри цели е мое дълбоко убеждение. Същевременно, смятам, че ние не винаги използваме а, обществените средства а, за правилните цели. Мисля, че ни подобни рамки могат да бъдат подобрявани в бъдеще. Сега се опитваме да се справим с последиците от кризата. Обсъждаме това как да прекратим извънредните мерки, прияти по време на кризата. И а, за това аз а, а, ви предлагам а, оценка на ефективността на държавната помощ, ще имаме план за действие. Необходимо е да се получим от собствения си опит. И мисля, че винаги трябва да вземаме предвид факта, че целесообразното използване на публичните средства а, а, трябва да бъде преценявано в светлината на това, че някои обществени средства не се използват ефективно. Във вътрешния пазар, разбира се, прибягваме до подобни средства. затова имаме и блокови изключения по отношение на държавната помощ. Съгласен съм с вас, че съществуват деформации в единия пазар и в конкуренцията. И затова също така смятам, че е необходима изпълнима стратегия за изход от извънредните мерки. Не смятате ли, че трябва да се реши кога трябва да започнем да прилагаме подобна стратегия? Някой преди мене също попита. а Попита ви дали знаете как ще го направим. А вие казахте, че още е много рано да се реши кога ще започне да се прилага подобна стратегия. Но мисля, че тъкмо напротив, наложително е, спешно, необходимо е да се реши кога ще започнем да прилагаме подобна стратегия ако прочетете малко, ако слуш, сте слушали малко по-внимателно предишното ми, предишния ми отговор, ще видите нюансът. За финансовият сектор не споменах дата. За нефинансовата част от нашата економика, аз казах, че тези временни мерки а, по принцип трябва да приключат след края на тази година. Декември 2010 година бих искал да кажа, че това е срокът, в който ще приключат извънредните мерки и в финансовия сектор. Но за жалост не мога да твърдя това сега. Благодаря. Сега минаваме към въпроса на господин Фербер. Благодаря, госпожо председател, господин Албуния. Вече говорихме, засегнахме кратко въпроса за съвместната работа с Европейския парламент. Искам да се призна към това, което колегата Дети каза тази година предстоят редица реформи е, за е, е, на разни регламенти. Не ме интересува толкова за съдържанието, а е, до, интересуваме да знае до каква степен вие сте готов в това отношение и в тази област да е, си сътрудничате и да работите заедно с парламента. Пунто. Да, по този, по този въпрос мога да кажа, че имам избрани произведения по въпроса. Няма, няма защо да ви уверявам в намерението си да продължа връзката, която поддържам с парламента като, като комисар. Винаги съм идвал към на посещение в Комисията по економически и парични въпроси ЕКОН, винаги когато сте ме канили. Ако не съм могъл да дойда на пленарно заседание, винаги съм се старал да участвам поне в работата на координаторите или на докладчиците в Сянка госпожа Болс, председателка на комисията ЕКОН и аз бяхме в прекрасни отношения. Винаги съм бил готов да се вслушвам в вашите съвети и да ги отразявам съответно в взиманите от мен решения. Така смятам да продължа за, и за в бъдеще. Когато става дума за обичайната законодателна процедура, това е повече от ясно. И в тези бъдещи регулаторни документи, които още не знаем как е, ще се изработят, но едно знаем със сигурност е, че ще бъдат съгласувани с вас. Ще идвам да ви излагам намеренията, с които смятам да действам или решенията, които смятам да взема. Преди малко говорихме за един дебат, който тече в момента, а пък когато стане дума за конкретно прагматично прилагане на някои регламенти или норми в областта на конкуренцията, които са обект на класифицирана информация, то тогава няма да мога да ви давам конкретни детайли. Благодаря ви. Благодаря, аз не исках да обсъждам това. Това, което ме интересува е, е при е, регламентите, е, които е, се предлагат от групата, до каква степен ще се действа без да бъдете изслушен, да бъде изслушен или друг. И да ви попитам дали вие с е, вашия опит и опита на вашата предсещеница е, ще си сътрудничи с парламента е, така интензивно или по-скоро вие ще сте малко по-здържан е, от е, е своята, е, от госпожа Круз? Да, аз, аз ще се опитам да, да запазя нивото достигнато от моите предшественици и дори да вдигна летвата. Благодаря. Благодаря от името на социалистите и демократите е, сега Диса е, Ферера. Благодаря. Е, вашия опит е, е, така създава големи надежди за бъдещата ви работата, работа. Вие казахте, че ще използвате същите инструменти, за да помагате на компании да, добият, да се доберат до кредит. Какво какво е ново в този момент? Недостига на капитали в малките и средни предприятия и държавна, държавна помощ, и, например, когато излезем от рецесията, ще се озовем с пазар, в който 86% от финансовите подпомагане идва на държа, от държавата. Не смятате ли, че е, би трябвало да се е, е, разгледа това в, в централно, в цяла Европа? Е, ние призваваме за същото в Европейския парламент, защото някои от тези мерки може да се отрази върху разпределението на е, разпространението на е, хранителни продукти, например. Е, там има наистина е, огромни дисбаланси в конкуренцията местно равнище. Благодаря. Да, наистина, това е ключов въпрос. Ключов въпрос, който е едновременно с това и труден. Как можем да допринесем за парични потоци, за кредити, които отново да потекат към фирмите или към малките и средни предприятия, които нямат чак толкова голям достъп като големите, като големите предприятия. Можем да преструктурираме, значи, финансовите институции по начин, по който от тези, които не се справят достатъчно добре, да продължават да се облагодетелстват от огромните държавни субсидии, за да продължат да присъстват като играчи на пазара и да изкривяват цялостното действие на банковата и финансова система без консолидиране на платежните баланси, без преструктуриране на самите институции в тяхната сърцевина, просто няма да има повече кредити. Банките не берат кредитите по дърветата. С други думи, самите платежни баланси, самите счетоводни книги на банковите институции трябва да бъдат излекувани и оздравени. И това не е само задача на ресора по конкуренция. Наистина имаме Имаме инструменти, които ни дават възможност за действие относно секторните анкети от миналия мандат на комисията мога да ви цитирам три случая за фармацевтичния бранш, бранш и за енергийния бранш, например. Оценките Одитите, които бяха проведени в тези сектори, много ни помогнаха. И това, което вие цитирате като съществуващи проблеми в областта на конкуренцията, трябва да помислим как най-добре да ги преборим. Дали от, от европейско равнище или по-скоро от регионално и местно. Къде ще постигнем по-добри резултати? Благодаря. Един малък, кратък допълнителен въпрос. Имате амбиции, виждам, господин комисар. Как смятате да, да създадете екипа си. Как го виждате? Той ще бъде един силен екип, един силен отбор от гледна точка на финансови и човешки ресурси. Често се оплаквате от липса на финансови средства. Разрешихте ли го вече? А, казва господин Алмуния, всички всички биха били доволни да могат да ви отговорят положително на този въпрос, но аз ще остана в рамките на разумните рискове. Наистина много добре се сътрудничим. Имаме прекрасни професионалисти. От 2004 година насам непрекъснато разширяваме действието, действието и и запазваме приоритетите си, разбира се, но няма още от първия ден да почна да казвам, че всичко си имам, нямам нужда от нищо повече. Още повече, когато става за пари. Нека да видим какво можем да направим с парите, които има в момента в моя ресор и в комисията, но ако случайно видя в бъдеще, че нещата поемат по друга посока и това, което съм намислил да направя или това, което гражданите искат да се направи, не ми стигат парите, не се притеснявайте, в този значи момент ще дойда и ще поискам повече финансиране. Благодаря. Uh, no, Благодаря. А сега господин Рапкей. Темата е, наказания или е, при е, нарушение на конкуренцията е стара. Ние сме, се опитваме да осветлим от една по-различна, от, по-различна страна. Например, какво би трябвало да прави конкуренцията? Второ, нарушенията, картелни, картелирането трябва да се преследва много строго и е, всичко това опира до въпроса за прозрачността. И конкретният ми въпрос е, представите ли се, че е, може да се създаде един каталог на критерии, е, когато се стигне до такива едни санкции, е, е, не трябва ли този въпрос да се постави на дневния ред в парламент и да се обсъди, защото до сега такова нещо няма. Много дела е, са загубени, просто защото ние нямаме ясно определение за това какво е наказуемо. Да, наистина. Дебата дебата по санкциите е логичен дебат и наистина ще го приветствам винаги, когато някой иска да го начене. Санкциите са важен елемент в системата с разобедителен и възпиращ ефект в областта на конкуренцията. Но съществуват вече известни всеки му директиви, насоки от 2006 година по въпроса за санкциите, които развиват до сега натрупания правен материал. Съществуват правни основи, правни основания в определени в един регламент разписани в един регламент и това е нашата основна правна база. Има, разбира се, и юриспруденция, която се натрупва с, с гледането на все нови и нови дела. Спомням си за една наложена санкция, която през 2006 година бе поправена – бе поправена от Европейския съд, но за сега няма знаци, по които може да съдим, че съдът е против прилагането на регламента в областта на санкциите. Благодаря. Да, може да се спори дали е, нещата стоят така, както имам преди 2006. Аз не мисля, че е така. Има критерии, но критериите е, когато се стигне до конкретни случаи, не са ясни и не се прилагат. Е, и бих искал, за да поясня, да кажа още нещо. Може ли да си представите, че докато с такива санкции, които не се дискутират, разбира се, но, например, в, е, в дадено предприятие, където става дума за загуба на работни места, може ли да си представим, че такива критерии, включително социални критерии или клаузи, могат да бъдат включени също? и това да доведе до един обществен дебат. Няма съмнение, че критерии има, но, ли, но дали те са достатъчно изчерпателни и дали са ясни за обществеността? Е да. Мисля, че са достатъчно добре разписани и обяснени в, в последния осъвременен вариант на регламента. Там се твърди, че санкциите ще бъдат изчислени като функция на нанесената щета от, или вреда от съответните неправомерни практики. Твърди се също така, че ще бъдат увеличавани право пропорционално не само на размера, а и на тежестта на нанесената щета. Казва се още то така, че ще се изчисляват и като функция на времето, през, която, през което се е допускало това нарушение Виждате, значи, че нещата не са непрозрачни. Има сега нещо друго. Има възможност, при която ако една санкционирана фирма аргументира достатъчно подплатено, че не може да изплати наложената и санкция, то тогава може да се потърси альтернативен начин, альтернативен начин на налагане на тази санкция. И това също е разписано като възможност – че неплатежоспособността може да доведе до прилагане на альтернативна санкция. Разбира се, не бива да забравяме, че това може да се използва и неправомерно. Може една фирма да се обедни нарочно само и само да докаже, че няма възможност да плаща глоби. И сега, е, социалните последици, социалните последици, които биха могли да имат тези неправомерни конкурентни практики, в резултат на които фирмата е лишила е, работници от е, работно място и от доходи, това вече не е в моя ресор. Не може да смесваме ябълките с крушите. Благодаря. Um, right, thank you. Uh, finally, last... Благодаря. И накрая, от името на Алде, господин Тремоза е... Това е вторият път, когато му даваме думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Господин Алмуния, дано вие, също като добрите вина, колкото повече време прекарвате на поста комисар, толкова по-добър да ставате. Сигурно не е тайна за вас, че в Испания много открити дела по неправомерни държавни помощи. Става дума, може би, за 400 заведени дела за предполагаемо държавно подпомагане по незаконен начин. Знаете най-вероятно, че Испания процедира и с инструменти от сорта на ФОРОП или пък така наречения план Е, e, за економическо стимулиране. Не е тайна пак за вас, че Испания не транспонира или недостатъчно ефикасно някои европейски директиви, като директивата за забавени плащани и това се отразява на економиката, която тъне в блатото на безисходицата как ще действате вие, ако има евентуален сблъсък на европейския и испански интерес? Е, да, много ви благодаря. Да, добрите вина, добрите вина, като виното приорато от вашата родна Каталуния и те също стават по-добри стечени на времето, както и вината от моята родна Риоха. Така, има държавно подпомагане, правомерно или не правомерно, не само в Испания, и в Полша, и в Малта, и в Гърция, и в Латвия, и в Полша. С други думи, аз като комисар прилагам европейските норми, защитавам защитавам договорите, блюстя за спазването на политиката на парламента, на комисията и на съвета. Ето това, в това се заклех преди да встъпи в длъжност като комисар в съда в Люксембург на времето и което правих до момента, така и ще продължавам в бъдеще. Да, един конкретен въпрос имам. В, на Барселонското летище не може да се изпълняват полети с 23 летища, защото испански директиви го забраняват, испански национални закони го забраняват и отклоняват въздушния поток през Мадрид. Това как мислите да, да действате в този конкретен случай, когато става дума за нарушаване на нормите на европейски като едино економическо пространство. Да, както знаете, вие държавната помощ в областта на, се, на транспорта вече не са от моя не са вече от а, ресора на транспорта, а ще са от моя ресор. Така че пак ви повтарям, винаги когато има някакво действие в противоречие на член 101 от договора, аз ще се намеся. Да, добре, благодаря ви. Ще ви задам писмен въпрос на вас и на Европейската комисия по този точно въпрос. Благодаря. <laughs> um, so um,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 um, but uh, I, I would very much like to hear whether you can sign up to what I have asked, in broad brush terms at least. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que... Eh... Да, да, съгласен съм с тези три точки, които получих в началото от секретаря на комисията. Напълно съм съгласен. Не знам дали трябва да ги подпиша аз като кандидат тук във ваше присъствие или просто с устно съгласие от моя страна, с устно заявление от моя страна, че съм съгласен с получената информация и съм и поемам ангажимент да работя в сътрудничество с вас, така както е уточнено в трета алинея. Заповядайте, връщам ви обратно подписания документ. Много благодаря. Благодаря на всички вас. Не, защото ми дадохте да подпиша един документ. Аз много обичам да подписам. Благодаря ви за въпросите, за обмена на мисли. Както вече казах, Надявам се това да е обичайната практика на нашите взаимоотношения, да говорим в дълбочина и в ширина на всичко, което е свързано с политиката, която поне по мое мнение е много важна за доброто действие на Евросъюза, а именно политиката по конкуренция. Така мислех много преди да бъда номиниран като кандидат. И така, повтарям, това не е политическа задача. Политическа задача, като преследва един конкретен политически интерес или един личен интерес или лична амбиция. По-скоро това е свързано с моята дълбока европейска вяра. Аз вярвам в европейската интеграция. Е, Европа се роди сред мъки в много от нашите страни, но след това тези тежки обстоятелства бяха преодоляни. Не бива да забравяме това, че всички въпроси имат решение. Това е актив, това е дивиденд на Европа. И ние, като европейци, сме изправени пред огромни предизвикателства за пред бъдещите поколения, за идните години. Аз самия съм участвал в много заседания през последните месеци, през последната година и половина в заседания на Г20 и знам чудесно как стоят нещата, как се развива света в началото на 20 век. Знам как и ние като европейци можем да противодействаме. Еврокомисията има своите задължения, парламента има своите задължения, които са подсилени още по-големи и амбициозни след влизането в на Европейския Лисабонския договор. И вярвам, че Европа ще бъде по-силна не само институционно, но и граждански. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин кандидат комисар. Благодаря на всички членове на комисията. Дори успяхме да свършим на време. Напомням ви, че в 8 часа тази вечер ще имаме среща за оценка ЕСП 1G3. В 8 часа тази вечер оценка на изслушването.